Morning, um, first... Добро утро, колеги. Все още не е тук оратора ни за първата точка, но нека приемем дневния ред. Ако обичате, заемете местата си. So we have the adoption of the agenda and if the... Приемаме дневния ред, ако няма възражения. Съобщения на председателя езиковия профил не сме покрили датски, латвийски, хърватски, малтийски и ирландски. Има някои препоръки на координаторите, които са доста подробни. Моля да обърнете внимание. Първо доклада за времени мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция. Този въпрос беше неотложен. Възоснова на предложението на докладчика и докладчиците в сянка, координаторите решиха утре да се работи само на английски заради гласуването в Либе утре сутринта 16 юли. След това визовия кодекс и неговата преработка координаторите решиха да променят и тъй наречената бяла част от предложението – Писмата трябва да се изпращат на комисията и съвета в съответствие с правило 104. Мисията на Либе и бюджетната комисия в Сицилия 20 до 24 юли. Координаторите одобриха проектопрограмата. На четвърто място законодателен доклад по собствена инициатива създаване на европейски механизъм – за демокрация, върховенство на закона и основни права. Да ви напомня резолюцията на Европейския парламент от 10 юни 2015 година. Повечето координатори се съгласиха, че наистина този доклад трябва да придружава пленарната резолюция. Същевременно имаме член 205 и препоръката на координаторите заедно с останалите препоръки това да се одобри официално от комисията на 15 юли. Пета точка госпожа Лаура Ферара от СПД е на мястото на Кристина Уинберг. Това е за годишния доклад по собствена инициатива относно публичния достъп до документите на Европейския парламент, съвет и комисия за 2014 година. Приемам, че нашата комисия одобрява тези препоръки съгласно член 205. На трето място делегираните актове комисията делегира регламент от 8 юли 2015 година, който допълва регламент 514 от 2014 година. На 8 юли получих делегиран акт по конкретните разпоредби за докладване на нередностите по АМИФ и фондовете АСФ. Срокът за възражение е 16 юли, 6 часа след обед. Възражението трябва да съдържа основание. И накрая електронно гласуване. То ще се проведе днес в 3 часа и утре в 9 часа. Подгответе електронните си карти. Сега, колеги, ще почакаме още малко, за да дойде представителя на Евроюст. Простете, но ще направим пауза, докато дойде председателя на Евроюст. Thank you for being on time. Colleagues, I should mention one more um, chair's announcement. Uh, please forgive me. Um, I should also mention that... Уважаеми колеги, забравих да ви кажа, моля обърнете внимание, забравих да ви кажа, че господин Каспер, за жалост почина. Той работеше в областта защита на данните. Беше заболял от рак. Бих искал в протокола да запишем високата оценка, която правим на неговия принос. Това е за работата на господин Каспар Болденс. Okay, colleagues, if you would like to um, take your seats, thank you. Ако обичате, колеги, заемете местата си. Презентация на годишния доклад на Мишел Коникс, председател на Евроюст. В съответствие с с член 32 на решението от 2002 година Евроюст представя винаги своя годишен доклад. Докладът съдържа и съвсем актуална информация, което е важно, защото веднага след вас, госпожо Коникс, ще вземе отношение и председателството. Моментът наистина е подходящ да чуем това изложение. Може би трябва да уточня, че вие всъщност закъсняхте заради пътното движение. Добро утро на всички! Почитаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, благодаря ви за поканата. За нас наистина е чест да представим годишния доклад – за 2014 година. Много се радвам, че моите колеги отново ме избраха наскоро. Доверието към мен беше подновено. През 2015 година, месец май, започна новия ми мандат. С нова програма, много новаторски идеи. Евроюст ще бъде една още по-динамична организация. Нашата цел е благородна, ние се борим с трансграничната престъпност и тероризма. Надявам се да го правим ефективно. Благодаря и за вашия доклад. Знам, че тези доклади всъщност отнемат много време, те не се пишат от днес до утре. Ние, разбира се, все още подготвяме превода на своите доклади. Имайте предвид, че те трябва да излязат на 23 езика, но вие ще получите тези варианти скоро. Разполагам с 10 минути, доколкото знам. Ще започна с най-важното първо, увеличението на оперативната работа. В сравнение с 2013 година имаме увеличение с 14,5%. 2014 година имахме 1804 дела. През първите 6 месеца на 2015 година Увеличението също е много съществено. Увеличени са координационните заседания. Количествено това се изразява в увеличение от 40,4%. Мината година имахме 10 координационни центъра, а тази година през първото полугодие имаме 9. Това означава, че прокурорите наистина се доверяват на Евроюст. Наистина, Евроюст е организация, която работи по заявки на държавите членки. Работим с съдии и полицаи от тези държави. Нашата работа цели резултати. Ефикасни, ефективни, бързи резултати. Мината година повечето от делата ни бяха в тъй наречените приоритетни области – борба с организираната престъпност, наркотрафика, трафика на хора, корупцията, незаконната миграция, киберпрестъпността и тероризма. 65% от престъпленията, които разследваме, са в тези приоритетни области. 35% е, са екологичните престъпления, убийствата, тежки престъпления с трансграничен характер. Както казах, имахме доста повече дела при наркотиците, незаконната миграция, корупцията, прането на пари и трафика на хора. Тази година поставяме ударение върху тъй нареченото дело на годината, както и един инструмент, разработен 2014 година по Европейската заповед за арест. За нас киберпрестъпността също така е много важна, защото тя се развива изключително бързо. Но тук има и множество правни проблеми. Операцията Black Shades започна през ноември миналата година. В този случай ние разследвахме използването на зловреден софтуер. Този софтуер се беше разпространил, САЩ влезе в контакт с холандската прокуратура – и помоли да се поеме наказателното преследване на тези, които разпространяват зловредния софтуер. Всъщност този софтуер заразява компютъра и по този начин се извършват кибератаки. Вирусът всъщност превзема вашия компютър, получава достъп до документите и може да ги ползва дистанционно. Имаше един 18 годишен холандец, който беше успял да хакира 2000 компютри и разбира се да получи достъп до всякаква документация – включително и порнография на жени. Това е абсолютно неприемливо, но единствено координирания структуриран подход може да помогне в тези случаи. Ние не се насочихме към серверите, това беше задача на властите от САЩ по-скоро проследихме тези, които се възползват от зловредния софтуер. В Европейския съюз обаче има различни правни порядъци в държавите членки. В някои от тях е достатъчно да използваш този софтуер, за да подлежиш на санкции. В други трябва да се докаже че е имало преднамерена употреба с цел вреда. Разследванията също минаха през различни етапи. В крайна сметка операцията протече в рамките на два дни чрез координационните центрове. Резултатите бяха много впечатляващи. 359 обиска на къщи, 97 арестувани и 1100 компютъра, лаптопи и други устройства бяха иззети. Разбира се, нямаше да успеем без подкрепата на Европол, защото в този случай Единствено бързите действия и координираната реакция може да спре тези добре организирани групи на киберпрестъпниците. Това не е изолиран случай. Имаме и други подобни случаи, но този е наистина представителен. През 2014 година също така ударението падна на Европейската заповед за арест. Искахме да направим анализ, доколко тази заповед изпълнява своите цели. Доколко наистина успяваме да се преборим с конкретни видове престъпления. По време на гръцкото председателство работихме активно с държавите, членки, европейските институции, академичните среди, за да видим доколко ефикасна е тази европейска заповед за арест в борбата с организираната трансгранична тежка престъпност. Инструментът се оказа изключително ефикасен. Има някои слабости, но меките законодателни норми могат да ги отстранят. Също така видяхме, че е имало 389 дела, 366 издадени заповеди, 163 от делата имат надхвърляне на определения срок, за който Евроюст са уведомени. Обединеното кралство Полша, България, бяха държавите, издали най-много такива заповеди, а Обединеното кралство, Италия и Испания са отправили най-много такива запитвания. Същевременно тази заповед за арест трябва да има отбелязана неотложността държавата членка, в която се прилага. Но така или иначе видяхме, че всички препоръки, които са направени до сега, се изпълняват. Има и решение на Евроюст, член 13c, за отказите по изпълнение на тази заповед. Това също беше разгледано от нас. Вече повече от 5 години провеждаме и срещата на върха на прокурорите. Това е тъй наречената консултативна среща – през първото полугодие на миналата година тази среща беше проведена под егидата на гръцкото председателство. Разговаряхме за Европейската заповед за арест. Трябва да се има преди, че Евроюз трябва да си остане центъра за практическа експертност. Освен това, Евроюст помага на консултирането между държавите членки, предоставянето на важна правна информация. Ние помагаме и с преводите на европейските заповеди за арест. Нашата работа е много важна и тогава, когато има конкуриращи се заповеди за арест – Трябва да кажа, че ако сравняваме с заповедите за екстрадиране, в първите години бяха необходими 11 години, за да екстрадираш определено лице, докато сега са необходими само десетина дни. Най-важното е, разбира се, бързата реакция, ако искаме да си свършим работата – Стратегическите задачи също са важни за нас. В доклада вие ще видите как работят държавите членки. Ние се стремим, както казах, към бързи резултати, но не забравяме и своите стратегически задачи. Те са свързани с Европейската заповед за арест, замразяването и конфискацията, на приходите от престъпления. Освен това работим и с точките за контакт в държавите членки, както и страни извън Европейския съюз. Имаме своите връзки с прокурорите мисля, че трябва да побързам. Uh, да, ще трябва да ускорим, е, председателя, ще трябва да ускорим е, работата, защото имаме доста въпроси и трябва и да отговорите, така че ако поприключвате, е, поприключите, няма да е зле. Да, настояваме в доклада да се наблегне на значението за да имаме отлични отношения с другите заинтересовани страни. И разбира се, с Националния коалиционен център и е, Евроюст, е, както и международната е, Европейската съдебна мрежа на Евроюст. Имаме и добро работно сътрудничество с други партньори, като Европол, ОЛАФ, Фронтекс и Европейския център за наркотиците и в все повече случаи се виждат е, ясно добрите връзки с е, партньори извън Европейския съюз, които сме инвестирали доста. Сега ще се местим в нова сграда. В първото три месече на 2017 ще е готова новата ни сграда. Е, за тази година, тази година всъщност работим по три е, въпроса. Кибер, е, е, престъпленията, незаконната миграция и това са наистина особени и специфични проблеми, по които получаваме все повече запитвания и заявки за действия, така че ще работим върху тях преимуществено. Благодаря. Да, Извинявайте, е, давам си сметка, че имахте на разположение. Трябваше да ви дам повече време, но е, ми се иска да задават е, повече въпроси депутатите. И сега аз ще започна всъщност, като ви попита миналата седмица, имахме неформ, неформален съвет. Споменахте Европейската заповед за арест. По въпроса за пропорционалност и съразмерност, какво е вашето усещане в края на тази отчетна година? Как върват нещата? Как се възприема тези нещата в тези сни, в които пропорционалността е, е проблем, особено във връзка с Европейската заповед за арест? престъпленията, как се гледа на тях, защото това не е споменато конкретно в отчетния доклад. Първият оратор ще е Катрина Ченичи. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Коникс за пълното и цялостно представяне на работата на Евроюст. Много ясно бе демонстриран начина по който работи агенцията. Броя на случаи за отворена координация е впечатляващ, но има нещо важно. Ние бихме искали да имаме по-добро сътрудничество с други агенции и други европейски институции. Първо, убедена съм, че Евроюст е, играе ключова роля в борбата с е, организираната престъпност и най-сериозните трансгранични престъпления. Но имам няколко въпроса към вас, е, неща, които ме вълнуват. Първо, радвам се, че в доклада е отделено място именно на защитата на непълнолетните и малолетните които са жертва на престъпление. Евроюст е, работи отлично в това отношение. Въпросът ми обаче към вас е следният. Можете ли да ми дадете повече факти, показатели за тази конкретна дейност на Евроюст, а именно защита на непълнолетни и малолетни, които са жертви на престъпления, защото твърде много млади хора е, с, биват е, е, обект на насилие, е, сексуално насилие и други престъпления. И нещо друго. Споменахте миграционните е натиск. Това е очевидно един от е, най-големите проблеми на Европа в момента и трябва да намерим да, да, решение. Някои страни, като моята, например, е, усещат драматично ефекта на е, този миграционен поток. Та бихте ли ми казали, госпожо, нещо повече? стратегически план за това какво Евроюз възнамерява да прави по този проблем. следващият. Благодаря. Имам три въпроса, свързани са с администрацията. И един конкретен въпрос. Преди да ги задам, само да ви поздравя за преизбирането ви. Много се радвам, че човек като вас застава на чел на Евроюст отново за още един мандат. Та първият ми въпрос. Аз отговарях за освобождаване от отговорност на бюджета на Евроюст и трябва да кажа, че много от агенциите, с които работим, в тяхна дейност преводаческите услуги са най-сериозното перо и разходите очевидно за преводачески, за превод нарастват. Така че струва ми се, че вие не бихте могли да възлагате в Хага преводите, вие ги изпращате в, в Люксембург. Това проблем ли е? Второ, координационните центрове. Споменахте, че тази година са 9, миналата, е, е, тази година са 9, е, миналата са били 10. Това също натоварва ли бюджета? Налага ли се да искате повече пари? И след това въпросът с китайското посолство във връзка с новата ви сграда в Хага. Решен ли е този проблем? Защото доколкото съм запознат с въпроса, посолството оспорва тази близост на сградите в Хага и питам дали е решен проблема. И още три въпроса имам. Първо, търговията с наркотици. Свидетели сме на значително увеличение на, на психот активни вещества, на така наречените меки наркотици, законни наркотици в последните години. После хазарта, там се препират страшно много мръсни пари. Евроюст реагирали в е, такъв случай? И още нещо. Преди няколко седмици Аз бях обект на едно нападение. Екстремисти поставиха в интернет върху моята снимка еврейската звезда и когато се обърнах към главния прокурор, той каза, въпрос на културни и етническо различия или на е, творчество така че не зная дали не трябва да минат през някакво обучение прокурорите в тази връзка. Натали, благодаря ви, госпожо Коник, за тази презентация и за отличната работа. Отличната ви работа. Благодаря ви за това, че сте тук. Много е интересна темата която ни е събрала тук е, във връзка с борбата с престъпленията и срещу престъпността. Две, е, няколко въпроса. Първо, вие е, споменахте бегло. Може би отговорът ще е много дълъг, може и друг път да отговорите. Но анализ на връзките между Евроюст и Европейската прокуратура – която предстои да бъде създадена. Какво мислите за възможните отношения между двете? И това е малко въпроса с по-национален оттенък. Относно ефективността на тези агенции. Във Франция имаме е, 36 апелативни съдилища, те предоставят а, а, информация на Евроюст, но агенциите в момента работят добре, но представите ли си, а, мислите ли да, да, да, да, да въведете задължително а, предаване на информация, да искате, изискате задължително а, предоставяне на информация от а, тези а, центрове към Евроюст? Благодаря. Сега Сесилия Уитстром. Сесилия, благодаря И аз ви поздравявам за още една година опорит труд в борбата с трансграничните престъпления и организираната престъпност. Моите поздравления за тази добре свършена и важна работа. Но и друг въпрос е, имам, е, по който няма яснота. В Daily Mail от 6 юли прочетах, че вие много ясно е, сте заявили, че съществува връзка между терористите от ISIS, които е, идват е, с мигрантите е, на лодки през Средиземно море. И вие лично сте заявили това. По-нататък в е, статията вие е, казвате, че това е разузнавателна информация, която сте получили в подкрепа на, на Евроюз в борбата с незаконната миграция. Искам да зная, имате ли от материала, и ако имате, бихте ли го раз, разкрили източника? И ако не, от кога е общоприета практика директора да коментира текущи разследвания в държавите членки по тези въпроси. Това е един много деликатен политически въпрос, така че много ми се иска да чуя ясен отговор от вас. Има ли или няма връзка между мигрантите и тероризма? Имате ли доказателства или е, това, което правите, почива само на слухове? Thank you, Cecilia. Next is Sylvie Yvonne Kaufman. Sylvie Yvonne. Благодаря, Сесилия. Е, благодаря, госпожо председател, и от мен, госпожо Конингс, е, е, благодарности, и поздравления за по-нататъчната ви дейност, е, пожелания за успех. Имам въпрос, свързан с нещо, което каза госпожа Грисбек във връзка с е, действията около Европейската прокуратура не е приключил въпроса все още и не знаем в бъдеще какви ще са връзките между Европейската прокуратура и Евроюст, как ще бъдат изградени. Бих искала да взема отношение и към една дейност, която е, ще се предвижда да бъде изключително дейност на, на прокуратурата. Това се споменава и в вашия доклад, а именно борбата е, с, е, срещу измами е, и накърняване интересите, финансови интереси на, Европейски, на Европейския съюз. Случая на, случаите на такива, такъв вид финансови измами се отдвоил, казвате, в последната, последно време. Какво означава отвояване? Отвоява се броя на държавите членки, в които става това или или, или се увеличава броя на наказателните деяния и за какви суми в крайна сметка става дума. И от мен добре дошли. Хубаво е, че имаме възможност за въпроси и отговори. Желая ви успех е, и ви поздравявам за преизбирането. Според мен, три големи, важни теми, е, теми стоят пред нас. Е, незаконната миграция, чуждите бой, чужданите бойци, киберпрестъпленията. Във вашия доклад вие Говорите и за трите. Интересуваме изглежда стана някакво объркване на каналите, в каналите с превода, казва председателя. Ако обичате за секунда, е, Аксел. Е. It's working now. Axel, please carry on. Yeah. Сега всичко е наред. Аксел, продължете. Да повтори ли всичко, което казах до тук? По-добре не. Става дума за трите теми – нелегалната миграция, чуждестранните бойци и киберпрестъпленията. Разбира се, на ниво Евроюст има сътрудничество и с държавите членки, но въпросът ми е до каква степен вашите собствени експерти играят роля или би трябвало да играят роля, по-специално по отношение на киберпрестъпленията, киберпрестъпността, защото това е някакси област, която изисква повече по-специализирани знания и умения или разчитате на държавите членки. Моят въпрос тук е какво би трябвало да се подобри в това отношение или нещата според вас са удовлетворителни, положението е задоволително? И вторият ми въпрос, е, нещо, което и госпожа Кауфман каза, относно реформата ние в Европейския парламент е, сме доста сдържани по отношение на реформата, именно защото не, знае, не е ясно какво е, предстои и как ще се отрази това на съвместната ни работа от гледна точка на нашия правилник на действие, на дейност, е, би трябвало да знаем. Е, но според вас, е, от гледна точка на сегашния момент, има ли нещо, което смятате, че трябва някоя дейност или насока, на която трябва да се наблегне и да се засили? Ана Гомеш. Мадам Дюкенингс. Госпожа Кълникс, благодаря ви много. Виждам, че сте имали семинар за борбата срещу тероризма и за явлението на чуждестранните бойци и че сте издали препоръки. В тези препоръки включват ли се елементи като списъците с имената на пътниците – а, и какво може да се направи за защитата на основните права. Знам, че изпирането на пари през 2014 година не е било един от основните ви приоритети, но също времено то е свързано с измами и дейност на престъпни организации, както и корупция. Постигате ли някакъв успех при добиването на данни? от данъчни обежища в рамките на Европейския съюз и извън него. Предоставяте ли достатъчно подкрепа на прокурорите от държавите членки за получаване на информация от подобни юрисдикции? И също, според вас, кризата отразила ли се на способностите на прокурорите на национално равнище да си вършат работата? Или пък обратното, те са по-активни за възстановяването на активи, има ли някакъв а, типичен модел – благодаря, госпожа Гиам. Благодаря съвсем накратко. В нашия доклад се показва увеличение на нередавната миграция. Тук е записана нелегална миграция. Можете ли да ни дадете малко повече информация по въпроса? Благодаря, Силви. Джеред. Благодаря, Клод. Господин госпожо председател. Вие бяхте изключително ентусизирана за Европейската заповед за задържане, така както и нашия председател господин Морас, но по въпроса за пропорционалността трябва да се има предвид, че има хора екстрадирани заради това, че са откраднали колела, тъй като в Польша всяко едно престъпление се преследва с една и съща целенасоченост, но в английската система нещата са различни от е, континенталната система. Моето основно възражение срещу Европейската заповед за задържане е, че хората могат да бъдат екстрадирани в чужда страна, без да са представени каквито и да било доказателства пред английски съдебен орган. Не мога да разбера защо е допустимо да се екстрадират лица, без предварително представяне на доказателства по тежко престъпление, но не и по леко престъпление. Въпросът винаги е следният. Има ли достатъчно доказателства? И има ли възможност страната, от която се иска екстрадирането, да разгледа доказателства преди това? Благодаря много, благодаря за въпросите. Действително, както беше предвидено, има много въпроси от колегите. Нямаме прекомерно много време, така че ще бъде поставен на, на изпитание вашето умение в областта на комуникациите. Благодаря, господин председател. Нека да започнем от въпроса на госпожа Чиничи. Много се радвам, че получихме посещение в Евроюз от страна на депутати в Европейския парламент, които заделиха част от ценното си време, за да посетят Евроюз. За нас това е много ценно, това е част от диалога. Действително има малолетни, непълнолетни лица, които са предмет на а, сериозни престъпления, а, сексуални злоупотреби и а, детска порнография, а, е, по някой път и трафик а, е, на хора, който ги а, довежда до ситуации, в които са принудени да извършват престъпления, да крадат и прочи. Всъщност тук говорим за сериозен хуманитарен проблем, защото често този трафик на, трафика на хора е свързан с хуманитарни проблеми, с а, а, хора бягащи от а, сериозни проблеми с промените в климата, и други, но е, също така често се превръща в е, голям източник на средства за организираната престъпност. Постепенно виждаме, че не само млади мом, момчета, но и млади момичета и цели семейства се придвижват към зони на конфликти. Благодаря за въпроса. по отношение на въпроса зададен от депутата от Чехия. Длъжни сме да изпращаме преводи в Люксембург. По настояще има забавения, доста скъпо ни струва това, така че е добре да се намери начин да се реши този проблем. Може би това, с това можете да ни помогнете координа... Е, центровете за координация. Имахме 9, сега вече са 9. Координационни... 10 координационните срещи се увеличиха с 40%. И има проблем с увеличението на престъпленията в Европейския съюз има три типа престъпления, които са най-често разпространени и се увеличават и затова трябва по много разумен начин да използваме ресурсите, с които разполагаме. Трябва да си вършим работата. Ам, ние управляваме работата си спрямо ресурсите, търсенето и събитията. Разбира се, нашата дейност си има е, и своята е, цена. Също времено е, от нас беше поискано да намалим персонала с 5%, както бе поискано и от всички останали европейски институции. Ние спазихме това, но при увеличението на престъпността ще трябва да подходим реалистично и да подчертаем, че ресурсите ни просто не са достатъчни, така че ако има възможности за увеличаване на ресурсите, това ще бъде добре. Холандските власти ни предоставят сграда, която отговаря на потребностите ни. Търговията с наркотици е един от основните ни приоритети. Имаме стратегически проект от 2012 до 2016 година. Е, миналата година обърнахме специално внимание на доставките на нови психоактивни вещества и ще продължим да работим по темата, защото търговията с наркотици и трафика на дрога е сериозно престъпление по киберпрестъпността. Имаме множество различни възможности. Чули сте за операция Моцарт, най-вероятно проследяваща измами по интернет, проследяваща трафика в така наречената тъмна мрежа. Работим по много такива случаи. По антисемитизма нямаме е, специално групиране на престъпления по този признак, но ако разгледаме терористичните атаки срещу еврейски общности от миналата година, например тази от 24 май срещу еврейския музей тук в Европа, е, става ясно, че това е част от ежедневната ни работа. По отношение на въпроса за връзката между Евроюст и е, Европейската прокуратура, внимателно следим преговорите, ръководени е, вече от Люксембургското председателство. Латвийското председателство постигна е, финализиране на първите 16 е, договора, но връзките с Евроюз все още не са станали предмет на преговорите. Внимателно следим тези преговори, винаги сме участвали в тях и сме заявявали, че можем да представим своя, да, да, да принесем със своя опит. И що се отнася до административната подкрепа, винаги сме казвали, че ще предоставим възможно най-добрата подкрепа, която можем да си позволим. Имаме технически експерти, правни експерти, но все пак не забравяйте, че Европейската прокуратура има за цел да се бори и срещу накърняването на европейския финансов интерес. Директивата все още не е договорена, така че ще видим те първа колко случая ще бъдат разглеждани като обем работа от Европейската прокуратура. Последното съобщение за медиите на Евроюст беше е, издадено вчера, свързано с каруселни и данъчни измами за около 300 милиона евро. Важно е да се види какви ще са компетенциите, на Европейската прокуратура и сме готови да предоставим подкрепа, но не бихме искали да застрашаваме своята дейност в областта на всички типове престъпност, измами, изпиране на пари, корупция, трафик и прочи. И така внимателно следим преговорите. Споменахте 36 апелативни съда. А, сътрудничим си и с международните специализирани съдилища и а, навсякъде в Европа настояваме да се обърне специално внимание – на координационната система в рамките на Евроюст, която е задължителна от 2008 година насам, както е задължително и информирането на Евроюст за на наказателни производства по определени типове престъпления. Държавите членки си вършат работата добре, все още има какво да се прави, но по отношение на тероризма, например, е, е очевидно, че е, работата на системата, която е на лице вече 5 години, и на националните кореспонденти ни позволяваше е, по време на кризисните периоди да обменяме бързо информация. По отношение на чуждестранните бойци, координираната мрежа ни позволява да имаме последна информация. И за това много разчитаме на координиращите звена в държавите членки. Нека сега да се върна на въпроса за връзката между нелегалната иммиграция и чуждестранните бойци. През 2012 година бяхме първата организация, информирана от а, своята мрежа за национални терористични мрежи, които а, могат да бъдат проследени от една държава членка в друга и установихме, че има голям брой млади хора, които пътуват към Ирак и Сирия. Незабавно това беше от една конкретна държава членка а, а, те отиват там и после се връщат. Става дума за юни 2012 година. Веднага се опитахме да разберем дали това засяга само тази държава. Установихме, че има седем страни, всъщност, които са засегнати от този феномен. А, млади мъже, млади жени, отиващи в Ирак и Сирия, връщащи се от Ирак и Сирия. През 2013 и 2014 година следихме ситуацията, проведохме техническа среща и установихме, че се увеличава явлението, засяга вече 15 държави членки. Същото установихме през 2013 година. През март 2013 година и аз лично заявих, че се безпокоя от европейска гледна точка за всички тези млади хора, които отиват в Ирак и после се връщат. Опасявах се, че онези, които се връщат, може да имат терористични намерения. През 2014 година и през 2015 година, за съжаление, действително бяхме свидетели на терористични атаки, организирани от такива завърнали се хора. Информацията е много важно да се обменя, защото ако има нерегистрирани престъпления и информация, това затруднява нашата дейност. Ето, например, тук не може да се действа по слухове, трябва да се действа възоснова на обменена информация. Затова е толкова важно да има такива мрежи, от специализирани прокурори, за да можем да обсъждаме е, това, което се случва действително в конкретни случаи. Това е много важно. Що се отнася до въпроса на госпожа Кауфман, вече разясних връзката между нашата работа и борбата срещу измамите с европейски средства. Тази дейност е част от операция Vertigo 2 и е част от ежедневната ни работа. Защо? Ами защото става дума за изключително технически по своя характер разследвания за придвижване на средства между различни държави членки, нещо, което изисква пълно активиране на сътрудничеството между съдебните системи. И накрая, в заключение, работата в мрежа е изключително важна. Във връзка с киберпрестъпността, миналата година организирахме две срещи, за да съберем мрежа прокурори, работещи именно в областта на киберпрестъпността. Имаме някои правни проблеми, с ратификацията на Будапештинската конвенция, обаче вече тя е ратифицирана от всички. Има необходимост от по-добро обучение на някои места и установяваме, че се събира информация за киберпрестъпления, свързани с трафик на хора и трафик на наркотици така че е крайно необходимо да обменяме добра практика. Също обменяме информация за чуждестранните бойци и за нелегалната иммиграция. И накрая, но не на последно място, мисля, че е много важно да се подчертая следното. Първо, във връзка с нелегалната иммиграция, миналата година работихме за италианското председателство, колеги от Катания ни казаха, че броя на нелегално навлезлите иммигранти, казваме думата нелегално, защото става дума за е, престъпление. И установяваме от миналото до тази година – има пет пъти повече лица навлезе на територията на Европейския съюз нелегално, използвайки услугите на канал G. Ние като юристи и прокурори непрекъснато проверяваме как действа върховенството на закона и е, правомерността на всички мерки. Много често обаче установяваме, че не всички е, случаи водят до европейски заповеди за задържане и установяваме, че те се използват за най-тежките престъпления. Благодаря. Благодаря. Благодаря и на колегите за техните въпроси, както и на вас за усилията, които полагате. Ние наистина ги оценяваме. С това, колеги, приключваме тази точка и преминаваме към следващата приоритети на Люксембургското председателство. Заповядайте тук. Thank you. Colleagues, um, we'll begin immediately. Uh, we're quite pressed for time, so... Уважаеми колеги, няма много време. Okay, colleagues, um, priorities of the Luxembourg uh, president. И тъй, колеги, приоритетите на Люксембургското председателство. Много ми е приятно да кажа на техните представители добре дошли. Мината седмица присъствах на неофициалния съвет на министрите по вътрешни работи и правосъдие. Говорихме за киберпрестъпността, а председателството от Люксембург веднага започна тристранни разговори по регулирането на данните. И вместо да се подминават много от важните въпроси, те се поставят на дневен ред. Първо се обръщам към Жан Асел Борн, министър на иммиграцията и обежищата. Благодаря, господин председател. Всички знаем, че политиката е, за иммиграция в Европейския съюз е огромно предизвикателство. Отвориха се много проблеми. Аз самият е, се радвам наистина, че на наскоро провелия се съвет на министрите – на вътрешните работи в Люксембург. Той беше проведен миналата седмица. Европейският парламент също беше представен от вашия председател и госпожа Ска Келер. Ясно е, че иммиграцията изисква множество усилия. Ние успяхме да набележим бъдещите насоки. Освен това бяха чути важни аргументи – те бяха и наистина конструктивни. Струва ми се, че сме в началото на обхватна реформа на политиката за миграция. Що се отнася за работата на място, мисля, че тя е известна на всички. Миналата седмица бях в Лампедуза и разбрах колко огромен е товара върху Италия. Същевременно видях и огромната съпричастност, работата на доброволците в Лампедуза. Имаше много млади европейци, които всъщност помагаха, за да бъдат приети новодошлите. В Лампедуза има над 700 човека. Освен това, разговарях с кмета на Лампедуза. Той ми каза, че вижда как през нощта пристигат корабите. След това хората прекарват 2-3 дни в Лампедуза, преди да бъдат прехвърлени към други центрове в Италия. Могат да се кажат две основни неща. Видях млади хора между 17 и 21 годишна възраст. Те идват най-вече от Еритрея и Сомалия. Видях също така и семейства. Обясниха ми, че има семейства, които пристигат с децата си, идват от Сирия, Пътували са понякога година, ако не и две, само за да могат да стигнат до Либия и след това да прекусят Средиземно море, за да стигнат до Лампедуза. Ако видите с очите си мизерията, много ще се натъжите, но също така трябва да видите и очакванията – е, ние като европейци е необходимо да проявим солидарност и наистина да се опитаме да намерим решения. Решения, които съответстват на собствените ни европейски ценности. Посетих и Ливан, там проблемите са доста различни, те са същите като в Турция. Необходимо е бъдещ Общият съвет по въпросите на имиграцията, той ще се проведе в понеделник, отново да разгледа разпределението на 60 000 души. Председателството на съвета се е заело с тази задача, работи с институциите и държавите членки – Искаме да има глобална политика, която да не води до изкривявания при бежанските потоци и да бъде справедлива от гледна точка на помощта на общността, независимо дали тя е финансова или идва от агенциите. Трябва да се работи чрез пакет от мерки, отговорност, солидарност – и международно сътрудничество. Същевременно Ние сме набелязали своите краткосрочни мерки, но имаме и тези, които са средносрочни и дългосрочни. Би трябвало, разбира се, да се работи избирателно. Имайте предвид, че не може в съвета да се повтарят все едни и същи неща, що се отнася до шенгенския дневен ред. Работим е, с Frontex, Посейдон, Тритон, увеличихме трикратно техните средства. Освен това, следващите етапи ще бъдат също разгледани от съвета. Мината седмица разговарях и с министър Павлов в Москва. Не знам дали ще стигнем до решение за Тобрук с Бернардино Леон. Обсъждаме и някои други идеи за Либия. А що се отнася до съвета за сигурност, разбрах, че разговорите напредват и се очаква бързото стигане до заключения. След това, като говорим за солидарност, на първо място трябва да предотвратим трагедиите в морето, да се предвиди законно влизане на хората в Европа, когато имат нужда от международна закрила – ще ви напомня, Европейския съвет от 25 юни беше решено да се приемат 20 000 бежанци. Те сигурно ще надхвърлят 22 000, но ние имаме ангажиментите поети от министрите. Notre objectif et on peut même euh, donc euh, utiliser, utiliser le potentiel supérieur à 20 000 pour la réinstallation. Всичко това, разбира се, е важно за по-справедливото разпределение на мигрантите. На второ място има още 40 000 емигранти, които ще бъдат преместени – Идеята е отново да се разпредели по-справедливо товара между държавите членки и да имаме механизъм, който да позволява незабавна реакция, когато има някаква спешна ситуация. Един такъв механизъм ще покаже на практика, че Европа е едина и солидарна. Ние стигнахме до съгласие за тези 40 000, които да се поемат от Италия и Гърция. Госпожа Ска Келер и господин Клод Морайс присъстваха на съвета, знаят, че обсъжданията не бяха никак лесни, меко казано, но миграционният натиск е голям върху някои от държавите членки. Необходимо е, разбира се, пристигащите да бъдат е, идентифицирани по-добре, да се вземат пръстови отпечатъци от тях, да се развият възможностите за приемането им – но така или иначе срещата протече конструктивно, нашето председателство ще направи всичко по силите си идния петък на извънредния съвет да се вземе решение. То не е нещо, което се разбира от само себе си, но ми се струва, че не е невъзможно. Euh, Става дума за мярка съгласно член 78 от договора. Разговаряхме за тази тема, по тази тема и миналата седмица отнасяме се сериозно към мнението на Европейския парламент. Време няма, а договорът все пак ни дава механизма чрез съвместно вземане на решения. Необходимо е да се борим с трафикантите и тези, които ги финансират. Действията на Фортекс трябва да станат по... Фронтекс трябва да станат по-интензивни, да се работи в Нигер и иммигрантите, които идват от юг. Тези, които идват от юга, трябва да минават през ускорена процедура. Разбира се, това изисква развитие на собствената ни инфраструктура за прием на емигрантите. Що се отнася до международното сътрудничество, има две прояви. Срещата на върха в Лавалета 11-12 ноември, както и министерската среща за маршрута през Западните Балкани – Турция, Гърция, Сърбия, бивша Югославска република Македония. По този начин мнозина влизат в Унгария. Това са хора от Афганистан, Пакистан и Сирия. Ние, разбира се, е необходимо да намерим решение и при този маршрут – Страните от процеса Рабат и Хартум са също, може би, поканени да участват. Тази идея в момента се обсъжда, тъй като тук наистина има общи интереси. Но що се отнася до конференцията в Будапешта, все още ние сме на начален етап на нейното планиране. И преди да приключа с тази важна глава, нека кажа, че има три държави, които не са държави членки – Лихтенштайн, Норвегия и Швейцария, които също се включват в презаселването на емигрантите и то полагат съществени усилия. Искаме една отворена Европа, която е конкурентно способна, която може да даде отговор на демографската си криза. Ще се опитаме да приключим преговорите по директивата за научните работници и студентите, така че да привлечем таланта, от който имаме нужда. Няма да е лесно, но трябва да се направи усилие. Също така имаме първите три странни разговори за малолетните по регламента от Дъблин. През септември искаме да приключим преговорите и до края на годината да сме приели необходимите норми за защита на малолетните, които да предотвратят избирането на най-благоприятен съд. През следващия месец, заедно с комисията и парламента, ще видим как най-добре могат да се използват новите технологии, които да улеснят потоците. Освен това, знаете, че се работи по преработване на визовия кодекс. люксембургското правителство иска да положи усилия за презасяването на емигрантите, да докаже, че Европа може да реагира бързо. Thank you very much, Благодаря много, господин министре. Сега е, заместник е, премиера е отговаря за сигурността. Има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати в е, проблемите, пред които сме изправени в е, областта на вътрешната сигурност са важни и трябва да се действа твърдо. В е, събитията, последните събития в Тунис, във Франция по-рано говорят много и отговорността е, за нас е голяма. По време на нашето председателство ние ще прилагаме една обновена, актуализирана стратегия, стратегия за 15-20 година, възоснова, ще работим, разбира се, възоснова и на новия регламент за е, Европол, както и с директивата за е, регистрационните данни ще работим е, за борбата с е, тероризма, е, с ударение върху борбата с чужестранните бойци. Разбира се, трябва да запазим във всичко, което правим, да се придържаме към духа и принципите на основателите на Европейския съюз. Ще работим с държавите членки. Обедени сме, че Съюза би трябвало да има добавена стойност към работата, която вършат държавите членки в борбата с е, международния тероризъм, трансгранична престъпност, защото това са много странни проблеми. Предизвикателствата, които ни е, очакват, са сериозни. Искам сега да маркирам няколко по-конкретни въпроса колкото нашата програма е, в областта на вътрешната сигурност, борбата с тероризма има значително, значителен приоритет. В тази борба с тероризма и трансграничната престъпност ние все още сме далеч е, да, да, от е, успеха в глобален мащаб борбата с това бедствие. Свидетели сме и продължават обучението на бойци, които се в чужбина, които се връщат в Европа. Декларацията на извънредния съвет от 12 февруари се казва, че трябва да имаме глобален и последователен подход във вътрешен и външен план в борбата с тероризма, радикализацията и набирането на хора за целите на тероризма. В борбата с тероризма ние сме на верния път, макар че резултатите все още не са очевидни. Във всички случаи Съюза въвежда доста мерки и проекти, които ни водят в вярната посока – само ще иллюстрирам няколко. Засилване на мрежата за постигане на, за, за е, остре на вниманието и е, консултативния екип за стратегически комуникации. Това са няколко проекта, които имат е, изключително важно измерение и именно там ще концентрираме силите си. И накрая председателството ще види до каква степен тези мерки се вписват в е, и е, до каква степен във всички тези мерки се съобразяваме с принципа за правата на човека и основните принципи. Подписването на споразумението от Шенген е друг важен документ, върху който трябва да стъпим шенгенското законодателство не трябва да е пречка. Напротив, е, възможности, е, то е възможност за засилване на оперативното сътрудничество. Борбата срещу организираната престъпност е второто ни е приоритет на председателството. В този контекст ние започнем да прилагаме обновената, актуализираната стратегия. Както предвижда договора, Европейския съвет трябва да дефинира стратегията в законодателната и оперативна работа в областта на правосъдието и е, сигурността. Трябва да работим в максимално взаимодействие с Европейската комисия, като разбира се разчитаме на приноса и на Европейския съюз, е, парламент на държавите членки и специализираните агенции в областта на правосъдие и вътрешни работи. Това е гаранция за да е, сигурността на нашите граждани. И в тази връзка ще кажа още нещо. Нашето председателство е убедено, че нашите три институции следват обща цел затова трябва да работим заедно за, да пости... за постигането на общите ни цели. Господа и дами и депутати, сега ще спомена законодателната е, ни програма в следващия период. В, е, надяваме се да предвижим тристранните преговори бързо по директивата за регистрационните данни на пътниците и разчитаме и на вашето гласуване днес след обед. В е, законодателната процедура, обикновената е, е, законодателна процедура, разчитаме на сериозна работа в областта на като разбира се се спазва принципа на субсидиарност и работим във всичко това в един конструктивен дух. Ние ясно разчита, ние разчитаме да приключим няколко от тези досиета до края на нашето председателство. В борбата с тероризма и организираната престъпност ще продължим да работим, както казах. Ще се опитаме да работим ефективно, да обменяме данни между държавите членки. Целта ни е да имаме една ефективна система за регистрационните данни и обмен на регистрационни данни на пътници. би трябвало да постигнем и е, баланс и съгласие с Европейския парламент до края на годината по този въпрос, както изисква съвета. Би трябвало да въведем една ефективна система и по-специално обмена на, на ниво обмен на данни между държавите членки за такива данни за пътниците. Това са в общи линии приоритетите ни на нашето председателство. Благодаря. Председателя, благодаря господин министр. Сега Феликс Брас, министра на правосъдието на Люксембург, има думата. мерси. Благодаря господин председател, уважаеми депутати, дами и господа. За мен е чест да ви представя накратко приоритетите ни в областта на правосъдието, но и е, основните права. Ще започна с едно досие, което е, особено ме вълнува и това е Конвенцията на правата на човека, е, за правата на човека. Шести член предвик, е, пред, е, пред, е, е, предполага присъединяване на Еврейски съюз към тази конвенция. Целта не е постигната, макар и да мислим и да работим по въпроса, Някои мислят, е, че е, би трябвало е, вече фазата на размисъл да приключи и да преминем към процедурата на присъединяване. Трябва ясно да потвърдим, да покажем на света на извън Европейския съюз, че за нас, че ние имаме сериозно отношение и присъединяването на Европейския съюз към е, към Конвенцията с врата на човека е нещо, на което даваме особено значение. Министър, министрите на последния си съвет е, ясно заявиха е, това, след което вече трябва да следва процедурата на присъединяване. Колкото защитата на данните, графика е ясен и недвусмислен. Амбицията ни е да приключим с този пакет заедно с вас до края на годината. Това е една амбициозна цел, но си остава реалистична такава. Това не означава, че ще приемем какъвто и да е компромис. Напротив, ще е, уси, уск, да, трябва да ускорим крачки, е, е, темпото да, да приключим необходимите рефер, реформи за да останем и конкретно способни в този е, сектор. Убеден съм, че защита на личните данни, нивото на защита на личните данни е, ще се качи, е, когато имаме ясни и правила, които предполагат равнопоставеност на всички. Защитата на данните и другите интереси на Европейския съюз не, не са в конфликт сега тук опират нещата и до е, съхраняване на данните. В, е, през април 2014 година Европейския съд излезе с е, интересно решение в случая. От тогава ние се намираме в доста разнобойно положение. И това не е в интерес нито на гражданите на Европа, нито пък на економическите оператори. Наистина трябва ни общ анализ и тълкуване на това решение на съда – предвид обстоятелствата, които и последствията от неговото прилагане. Надявам се, е, заедно с приключване работата по пакета за защита на данните да свършим и това. Сега за Европейската прокуратура. Наистина това е един водещ проект в европейското правостранство е, е, правосъдие. Право, право, право, Процедурата и е, дебатите са сложни, но се движат във вярата посока и смятам, че определено това ще допринесе за е, и ще бъде един важен инструмент в, прав... в областта на правосъдието. И би трябвало именно е, в преговорите да търсим и добавената стойност от, и смисъла на този проект а това е защита на финансовите интереси на, на Съюза. Реформата на Евроюст е, също се разглежда в този контекст. Да се разглежда тази тази реформа само в контекста на Европейската прокуратура не е достатъчно. Необходима е координация и взаимодействие между съдебните органи и държавите членки. Евроюст има важно място в борбата с организирана престъпност и трансграничната престъпност, както и с борбата срещу тероризма. Ето защо реформирането на Евроюст е от такова значение борбата с престъпността би трябвало да се води е, без да пренебрегваме личните свободи. Тук е, се намесва и правото на информиране, достъп до адвокат, достъп до правна защита и така нататък. Тук вече преговори се водят с, между парламента и съвета. По същия начин е, ще работим и по правата на децата. От тук презумцията за невиновност е от е, основно значение. Търсим компромис е, между преследване на престъпните деяния, но и защита на личните права и правост на неприкосновеност на лична неприкосновеност. Борбата срещу престъпността е от голямо значение за Люксембургското председателство. С ентусиазъм и решимост се заемаме с работата си и се надявам, че ще успеем в рамките на следващите 6 месеца. Благодаря, господин министр. Благодаря за това, че бяхте кратък. Това ни дава повече възможност за въпроси. Сега приключвам с е, списъка на задаващи въпроси. Нека да имаме достатъчно време за въпроси и за отговори. Доста вече поискаха думата, така че ще е, закрия списъка. Започвам с координаторите. Госпожа Холмайер. Холмайер. I would. Клод изглежда си делегирал тази задача а, е, на мен, така че ако приема, ако си съгласен да започна. Говори се на люксембургски от залата. Това бяха няколко думи на моя матерен език, ако сте се почудили какво излиза от микрофона. Люксембург в подобен люксембургците ние помежду си говорим на чужди езици, така или иначе аз мога да се избера който език искам. Тази сутрин ще избера езика, който е най-близък до който е най-разбираем за всички в комисията Либе. Благодаря много, дами и господа, за вашата презентация. Ще обобща съвсем накратко нещата от е, друга гледна точка, от нашата гледна точка и ще премина към преглед на това е, как работим заедно по правосъдие и основните правата. Присъединяване към Европейската конвенция за правата на човека е нещо много желателно и трябва да действаме в това отношение, защото е една еднородна постановка на системата за защита на правата на човека в целия континент е нещо много важно. Трябва да продължим да се стремим към това, въпреки различията, на които сме се натъкнали. По-конкретно, ще обърна, насоча въпроси към министър на правосъдието, който отговаря за основните права и ще му кажа следното. Ще сте, ние като парламент ще сме признателни на съвета, ако в бъдеще действа по-реактивно, когато обсъждаме зачитане на основните права в Европейския парламент. Съветът е, до сега не е показвал особено, не се е проявявал особено брилянтно в тази дискусия. Комисията понякога да, под натиска на първия заместник председател, но съвета не. Очевидно те съвета представлява държавите членки, които искат да действаме, но трябва да помислим за механизма за защита на основните права в целия Европейски съюз и също така да посочим възможни заплахи и случаи, когато спазването на зачитането на тези права е ще бъде застрашено. Ако успеете да накарате съвета да помисли за това какво, как гледа европейското гражданство на Европейския съюз 25 години след създаването сега, преди няколко седмици, ние настоявахме за политическо участие на гражданите. Сега гражданство на Европейския съюз е нещо, една кауза, по която трябва да продължим да работим. Доста напреднахме в последните 25 години, но всякакво развитие положително ще е добре дошло, като междувременно трябва да се работи за насърчаване и създаване на европейска самоличност, европейска идентичност. По сигурността мога да задълбая в досието за регистрационните данни на пътници, но ще видим след гласуването, не след обед, къде се намираме. Сега да ви кажа нещо от лична гледна точка, за да е ясно, че това изключване от междуевропейските полети е проблем за мен. Да кажем, аз съм е, чужен странен боец, искам да се върна, искам да се върна в Северен Кипър пресичам линията, лета в е, сърцевината на Европа и никой не може да ме проследи. Тоест, е, всичко върху което мислим в момента, целия, цялата тая конструкция няма начин да, да, да бъда хванат. Аз ще заобиколя всичко, всички възможни препятствия. Трябва да помислим и по този въпрос, особено тези, които смятат, че вътрешните полети, вътрешно европейските полети не, не бива да се включват. По Шенген, разбира се, трябва с пълна сила да отстояваме шенгенското законодателство, но важно е в крайна сметка да постигнем общо управление на външните ни граници. Те са нашите граници, те са общи за всички. И ако Шенген трябва да функционира както трябва, трябва да наблегнем и на това измерение. И няколко думи за миграцията в заключение. Люкенбургското председателство съвсем логично има положително отношение към това явление, към предложенията на комисията. Всичко това е окей. Okay. В моята страна председател на парламента сега се нарича Ди Бартоломео – това не е непременно люксембургско име, именно италиански мигрант от преди 100 е, години. Или министър на правосъдието Браш, който е пък от първата вълна португалски иммигранти в 60-те години. Сега 20%, 20% от цялото население са португалци, чудесно интегрирани. Може би един ден ще има някой Хасанович, това е когато Западните Балкани, кога, това означава Западните Балкани и законва миграция. Трябва наистина да се срочи върху законната миграция. Особено от местата, от които вече не могат да идват е, търсещи обежище. Не можем да имаме търсещи обежище от държави, с които договаряме присъединяване. Но би трябвало наистина да поемаме все по-голям брой законни мигранти от тези страни, които да се интегрират в нашите. Да, разбирам, че председателя вече нетърпеливо иска да ме спре, така че спирам. Да, беше ми много интересно и приятно да ви слушам, но ще трябва да спазваме графика за, за социалисти демократи Бъргит. Благодаря, господин председател. Искам да взема отношение по две различни теми. Започвам с въпроса за политиката за сигурност. Разбира се, трябва непрекъснато да доказваме, че по отношение на променените рамкови условия, ние ще въведем и нови мерки за разследване. Въпросът е дали имаме нужда от тях, той е свързан с друг въпрос, който непрекъснато задаваме тук в парламента, а именно е, съществуващите мерки, за, е, с които разполага полицията и правосъдието, са достатъчно обхватни или е, има ли пролуки и пропуски тук и там, там където тези мерки не се използват, така че да да можем да се справим с съществуващите мерки, да не трябва да се веждат нови, просто по-рационално да използваме сегашните. И дали не би могло това да стане чрез по-добър обмен на информация между институциите, така че съществуващите мерките, с които сега разполагаме, да бъдат използвани по-пълноценно, вместо да се е, въвеждат нови. по решението на Европейския съд е, за защита на данните, разбира се, то е, и полицията и правосъдието трябва да се съобразяват с е, тези права и без, не би трябвало да се допуска безцелно и самоцелно събиране на е, данни. По въпроса за основните права искам да кажа нещо друго. Има редица за икони и от тях много ми харесва, той е залегнал в някои конституции, правата на хората са накърними, всички хора са равнопоставени, звучи чудесно, но в е, рамките на Европейския съюз това са принципи, които не винаги се спазват. Има много форми на дискриминация между млади и стари, между местни чужденци и по-специално между е, собствени е, граждани, е, търсещи обежище, мигранти или някои мълцинства, като например LGBTI или пък ромите – в този смисъл интересуваме какви мерки ще възприеме това председателство, за да предотврати дискриминация, по-нататъчна дискриминация на младсинствата, особено в държавите членки, където този проблем е особено остър. И по въпроса за политиката за обежище, няма да влизам в подробности, но във всички случаи въпроса за преместване и пре, заселване е въпрос на интеграция също така. И тук е, стигаме до въпроса, е, че не е, е нужно и не трябва да се само да се дават пари от съответната държава членка, а да се търсят други начини, да се обменят добри практики, да се споделя добрия опит, не само между бюрата за обе... търсище обежище, но и другите инстанции, които, в чието портфел попадат този въпрос. Просто ме интересува да знае какво се прави и мисли по въпроса в съвета. Much, um, господин Къркъп, благодаря, господин председател. Нека да приветствам нашите гости и да кажа, че очаквам тяхното председателство, от е, техните коментари тези сутрин и от предприятите вече от тях действия става очевидно, че те възнамеряват да си вършат работата изключително съвестно. Съвсем накратко, няколко въпроса. Е, има елементи, по които е, работата все още не е финализирана. Една от тях е, е свързана с работата на съвместните екипи за разследване, одобрени от Европейски парламент, които обаче през последните няколко години не са били използвани от правоохраняващите органи в Европа. Какво се случва с тези екипи? Още нещо във връзка с защитата на данните и по-конкретно правото, което се обсъжда тук в момента, на различни правни актове, които са свързани с защитата на данните, имате ли някаква а, конкретна идея за работа по тези теми за в бъдеще, а, чрез, а, ако щете, така да го наречем, интелигентно законотворчество, което много бързо да може да вземе предвид новите технологични промени. И също така, що се отнася до подкрепата на съвета за дейността в Средиземно море, това е добре, но какво става с други граници в Унгария и на други места? Очаквам да работим с председателството и по Европейската система за обмен на данни на пътниците и нека да припомня на председателството, че е важно да се зачитат позициите на Европейския парламент по темата в контекста на нашия доклад, за разлика от първоначалния доклад на комисията, защото сме поискали ясни промени. И още нещо по въпроса за дерадикализацията, как може да се използват координацията на ниво Европейски съюз за борба срещу тероризма в тази конкретна област. И накрая, вярвате ли, че сме е, че имате достатъчно добри ресурси по време на работата на своето председателство, за да си свършите всички поети и ангажименти и е, за да се гарантира доброто приложение на вече е, подготвената дейност от миналото. Госпожа Викстрем, благодаря много, благодаря на министрите, че са тук днес. Аз лично съм посветила много време и усилия на темите миграция и обежище и за това много се радвам, че те са толкова високо приоритетни теми за вашето председателство. Надявам се, че към края на работата на председателството ще сме постигнали много. Сметната, извинете, съдът преди няколко години в свое съдебно решение подчерта, че не е допустимо да има движение на несъпътствани и непридружавани малолетни лица, търсещи убежище в Европейския съюз. Прилага се регламента от Дъблин, но все още се искат трансфери за малолетни лица. Въпреки това, нека да, под... и нека да подчертая, че такива искания се правят независимо от факта, че този тип трансфери не са необходими, че водят до по-дълги процедури и че противоречат на решението на съда и на съвместното споразумение, което всички сме договорили. Е, този елемент трябва да се транспонира в регламента Дъблин. И е, мога да ви уверя, че Европейският парламент напълно подкрепя това. 49 бяха гласовете за в комисията и само 3 гласовете против. Така че парламентът няма да се откаже от това настояване. Смятам, че е необходимо да се направи всичко възможно да се изпълни този ангажимент и да се погрижим за най-уязвимите деца в Европа. Още нещо във връзка с обежището трябва да се намалят намали тъжеста върху системата. Една трета от търсещите обежище в Европейския съюз от Западните Балкани и почти 100% от кандидатурите от Западните Балкани се отхвърлят. Хората от Западните Балкани знаят, че техните кандидатури за обежище ще бъдат отхвърлени, но независимо от това се възползват от системата, защото самият факт, че са подали искане за обежище, им дава право на няколко месеца работа в Европейския съюз, т.е. те злоупотребяват факта, че системата ни е бавна и трапмава. Аз работя и по темата студенти е, и научни работници, които се предвижват през границите. Очакваме да финализираме работата по тази тема по време на вашето председателство и се надяваме крайният резултат да има действителна добавена стойност и да ни помогне да привлечем онези хора, от които ще имаме нужда за едно устойчиво бъдеще, да привлечем най-добрите. И още нещо, ако искате да бъдете герои в Европа, Направете всичко възможно да деблокирате работата по а, директивата за борба срещу дими... а, дискриминацията. Така винаги ще бъдете запомнени. Благодаря Корнелия Ернст от групата на Обединената левица не е тук. Ще й дам думата, ако дойде в залата, но сега давам думата на Джудица Сарджентини. Благодаря, господин председател. Благодаря на тримата министри, че са тук днес. Виждате, ние сме доста амбициозни тук, а пък и вашето председателство се възприема като амбициозно председателство. Господин Бурния говори за Европейския съвет за сигурност и дейността на Европа за постигане на резолюция във връзка с военните операции. Може ли да ни дадете малко повече възможности? Какво предвиждате за тези военни операции? В либийски е, води или на сушата и как според вас ще се отрази това на потока на беженци, които се опитват е, да намерят безопасен пристан в Европа? За мен нещата все още са доста наясни. Още нещо. Би ли могло Люксембургското председателство да ни даде повече информация за възможни мерки за справяне с радикализацията и инициативи за дерадикализация? Темата се обсъжда на широко тук в Европейския парламент. Това е тема, която има сериозни политически последици. Важни са мерките и е, за реакция срещу радикализацията и за превенция. Още нещо. Във връзка с борбата срещу тероризма е много важно да започнем да разглеждаме съдебното сътрудничество по по-различен начин. Принципът на взаимно доверие не води до хармонизирани системи, които еднакво да защитават жертвите и а, да защитават и за подозрените лица а, при спазването на техните права. А, от много време тук работим по темата, за да се стигне до разбиране между държавите членки, е ясно, че просто взаимното доверие не е достатъчно. Виждаме, че има е, чуждестранни бойци, които се връщат в Европа, а ние не разполагаме с достатъчни е, правни мерки и, не, и достатъчно взаимно доверие. И какво се оказва? Или хора са хвърлени в погрешни затвор по погрешната причина, или пък не са осъдени правомерно. Ясно е, че хора, които са били бойци в чуждестранна армия или в е, армия на възстаници в чужбина или тук трябва да бъдат в, съдени, но трябва това да бъде ефективно. За Европа на пряката свобода, на свободата и пряката демокрация Лара Ферара. Благодаря, господин председател. нека да приветствам министрите тук. Миграцията е един от приоритетните въпроси за вашето председателство. Нещо, което много ме радва, особено като се вземе предвид позицията на съвета по предложението на комисията за презаселването на мигранти. Обсъждаме тази тема тук в Европейския парламент и утре ще гласуваме по становището на комисията Либе. Позицията на съвета е доста разочароваща обаче е, до сега. Предложението само по себе си беше доста слабо и въпреки това в съвета се отхвърлиха всички е, задължителни мерки за презаселването на мигранти. Затова моят въпрос е какви са вашите намерения тази връзка и има ли воля да се наложат задължителни мерки по презаселването на всички държави членки или както се прави до сега, ще се разчита на добрата воля, на здравия разум и така нататък, неща, които за съжаление твърде често липсват. Също така искам малко повече информация за военните операции. Без споменато писмо, е, после нищо повече не чухме. Преди няколко пленарни заседания в Страсбург говорихме за темата, след това нищо повече не се чу. Има ли военна операция? Започнала ли е? Докъде е? Говорих се за операция на три етапа. Какво е участието на ООН? Също така чакаме отговора на латвийското председателство. Чакахме отговор по много въпроси, но не получихме отговор. Какво се случва по-конкретно? На второ място – организираната престъпност – Често говорим за борбата срещу трансграничната престъпност, за борбата срещу чуждестранните бойци. А, каква е позицията на съвета за Европейската прокуратура? И за въпроса на изм... за измамите, засягащи финансовия интерес на Европейския съюз. Ще се разшири ли приложното поле на работата на прокуратурата, така че да обхване и трансграничната организирана престъпност? До сега нямаме хармонизация по отношение на организираната престъпност. Няма правни разпоредби в тази област. Така че се надяваме, че съветът ще поеме някаква инициатива тук, за да има обща правна рамка. Приключвам, господин председател, за да може да напреднем тук. И да имаме възможности за борба срещу всички е, трансгранични престъпления. Благодаря и от е, групата на Европа на свободата и нациите, госпожа Мейер. Благодаря, господин председател. Е, изслушах приоритетите, е, които бяха споменати във връзка с борбата с нелегалната миграция, тероризма и е, сигурността. Нещо, което ми прави впечатление и което въжи за много дебати тук, е, че имам чувството, че сме много наивни понякога, когато работим по тези теми. Миналата седмица бе прията резолюция, в която ставаше дума за връзки между нелегалната иммиграция и тероризма. Председателя на Евроюст беше тук преди да дойдете вие. Ясно е, че има връзка между тези две явления. Това не са просто някакви слухове. Информацията, получавана от държавите членки, подкрепя това твърдение. И така, какво можем да очакваме от вас в тази област? И е, Смятате ли вие, че има връзка между нелегалната иммиграция и тероризма? И смятате ли, че има опасност за сигурността тук в Европа, когато допускаме навлизането на иммигранти? Господин Штайнтер, вие споменахте джихадистски бойци в Сирия и Ирак. Не трябва ли да направим така, че те да нямат право да се връщат обратно на територията на Европа? Благодаря, колеги. Има два варианта. Можем да дадем думата на министрите за първи кръг отговори. Аз слушах внимателно. Имаме още 11 колеги, които имат желание да се изкажат. Най-вероятно те ще споменат подобни въпроси. Нямаме много време. И така, или да изслушаме ораторите сега, и след това да се даде отговор или да дадем думата на останалите желащи да зададат въпроси, които обаче да се впишат в рамките на две минути. Като госпожа Скакелен, например, и други. Съгласни ли сте с това? Добре, тогава, а, когато приключат двете минути, ще ви прекъсвам. Защото ако направим два кръга отговори, а, ще имам повторения и няма да можем да чуем всички. И така, Скакер, две минути малко несправедливо е да, я, да й даваме толкова малко време, но това е положението. Заповядайте. Благодаря. Всъщност е, вече всичко важно беше казано. Благодаря, господин министър. Оценяваме колко трудна беше вашата задача в съвета. Е, защото бройките трябваше да излязат и е необходимо да се прояви солидарност. Разбира се, че ние трябва да говорим за темата миграция и да положим усилия. Необходимо е в хода на вашето председателство да се говори не толкова за липсата на доверие, колкото липсата на солидарност между държавите членки, защото всяка държава си има собствените проблеми, това е естествено. Но ако се работи съвместно, ще е по-лесно да се решат проблемите на мигрантите. Огромна е кризата в съседните на нас страни и би трябвало наистина заедно да търсим общите решения. От гледна точка на парламента знаем, че утре ни предстои гласуване. Исках да кажа, че наистина е необходимо да има един постоянен механизъм, защото други държави също ще трябва да бъдат подпомогнати солидарно. Наистина е необходимо да има една постоянна схема, и така да поемаме спешните случаи. Същевременно всички колеги отбелязаха, че ние трябва да постигнем успех. Разбира се, тук са важни детайлите, те определят успеха. Необходимо е да се знае какви са възможностите, когато тези хора се преместват, но така или иначе аз съм убедена, че ще работим ползотворно заедно. Благодаря. Много благодаря. Благодаря и за вашето участие в заседанието на съвета. Томас Чутовски е следващия. Две минути. Благодаря. Всъщност трудно е само за две минути да кажа всичко. Ние доста говорихме за Люксембург не отдавна, когато обсъждахме прането на пари, корупцията и всякакви подобни въпроси. Прословутите LuxLeaks и различните скандали, свързани с данъчни измами – Люксембург беше критикуван остро и мисля, че е необходимо а, вие да предприемете някакво действие, защото гражданите не са доволни, когато се избягва плащането на данъци. Имаше упреци, тъй като се оказва, че чешки компании също използват Люксембург, за да избегнат данъците. Наскоро в Чехската република се проведе и обществен дебат. Поставен беше въпроса, защо Люксембург помага на данъчното избягване и укриване. Вие планирате ли някакви действия в хода на вашето председателство? Мога да ви дам и други примери. Знаем, че има доста дружества, които извършват подозрителни сделки. Разполагаме с информация, че такива дружества често местят седалищата си в Люксембург. Какво ще направите вие? Благодаря, Сарая, заповядайте. Благодаря ви. Разбира се, че на първо място трябва да пожелаем успех на люксембургското председателство. Е, разбрах, че има много приоритети и че те са трудни, но ми се иска все пак да подчертая няколко идеи. Е, за мен те са много важни. Нашият Европейски съюз е заобиколен от кризисни точки, но същевременно самият Европейски съюз е в криза. И на мен ми се струва, че ние трябва да се борим с расистите, ксенофобите, популистите, защото техния глас се чува все повече в Европейския съюз. Необходимо е да се реагира и да се утвърди идеята за демокрация и общите ни европейски ценности, свързани с човешкото достоинство. Иска ми се също така да ви напомня за резолюцията на Европейския парламент от месец април. Тя беше подкрепена от огромно мнозинство – това беше резолюция срещу расизма спрямо ромите. Знаете, че това е проблем, за който се говори още след Втората световна война. Инициативите трябва да продължат да се борим с расизма срещу ромите. Необходимо е те да бъдат истински интегрирани. Ще засегна и темата за антисемитизма. Тук също трябва да се реагира, да се помисли за специална работна група по тези въпроси. Има държави членки, в които е необходимо да се направи повече. Председателят прекъсва, извинете ме, но няма да има време за отговори. Софи, Софи Индвел, две минути. Благодаря ви, господин председател. Исках да кажа добре дошли на Люксембургското председателство. Вчера за първи път се срещнахме по регламента за данните – и тристранните разговори. Видях, че председателството е наистина ефективно, знаят за какво говорят. Разбира се, сега предстои да се вземе решението за резервационните данни на пътниците, но тук трябва да кажа, че работим на тъмно, тъй като съветът иска да се постигне успех по директивата, но Европейската комисия не ни дава правния анализ, който е необходим. Интересно ми беше да чуя, че за вас този въпрос също е приоритетен. Защо тогава не разполагаме с този анализ преди да започнем обсъждането на резервационните данни на пътниците или РДП? Всъщност така поставяме каруцата пред коня и може да вземем грешното решение. Европейската комисия не прави нищо. Нашият подход се основава на риска. Много хора няма да подкрепят идеята, защото се притесняват, че правомощията ще бъдат ограничени. Аз искам да знам дали съветът е готов да работи по альтернативна идея, която да даде достатъчно хляб на службите, но и да отговори на останалите въпроси. Европейският парламент е настоявал нееднократно за преразглеждане на политиките срещу тероризма. Искам това да се включи в дневния ред на Люксембургското председателство, защото вече 11 години ние искаме нови мерки срещу тероризма, а не се прави никаква оценка на ефективността на тези мерки. Благодаря, Сесил Кенге. Грация, е, е, президенте. Благодаря ви, господин председател. Самата аз също съм много доволна, че политиките за миграцията и убежището са сред приоритетите на председателството. Иска ми се резултатите от това председателство да бъдат съществени и дългосрочни, защото председателствата се сменят, тази тема уж винаги е приоритетна, но до сега дългосрочна стратегия не сме видели. По отношение на преместването на емигрантите има две страни Италия и Гърция, в които емигрантите са съсредоточени. Бройката 40 000, която споменавате, не е достатъчна, а въпросът е неотложен. Имаме член 78, параграф 3 но аз самата искам да знам дали председателството ще продължи да работи в същата насока или ще отиде и по-далеч, като се позове на 78 параграф 2 и член 80. Не трябва ли да има един правно обвързващ механизъм за преразпределение на емигрантите между държавите членки? И накрая – как да предотвратим масовите произволни връщания на емигранти без никакво зачитане на правата на човека. Вие споменахте програмите за реадмисия. Включвате ли този въпрос в програмата си? Мисля, че той е важен – тъй като би трябвало на връщанията да се обърне по-голямо внимание. И накрая, какво става с получилите откази от държавите членки и къде ще отидат те? Благодаря, Марио е следващият. Благодаря ви. Аз също искам да започна с поздравления. Добре започнахме работа с триалога за защита на данните. Още през първите седмици на новото председателство виждаме, че се целят конкретни резултати. Точно това и очаквахме. Самият аз обаче бих искал да поговоря за доверието. Всъщност, дори и днес усещаме настроенията срещу съвета – Имаме инициативите на парламента, на комисията, добри или лоши, но винаги, когато се намеси съвета, очакваме е, единствено най-лошото – спиране на тези инициативи. Как се стигна до тук? В крайна сметка, след Лисабонския договор, отношенията между комисията и парламента са променени, това е ясно, но съветът като че ли не приема тази промяна. Не знам, може би се дължи на лошата комуникация. Съветът е някакси затворен, диалогът със съвета е труден, проблемите се решават при затворени врати. Дори легитимните разлики между държавите членки се приемат като нещо срамно, за което не може да се говори. Мисля, че съвета трябва да се отвори и да бъде по-позитивен. Например, когато обсъждаме миграцията, не само да отчитаме бройката, а конкретните предложения, какви решения предлага съветът. Това наистина би било важно. И на трето място Аз внимателно ви слушах, не чух нищо за източното съседство. Какво планирате за него? Благодаря. Много благодаря. Питър е следващият. Благодаря ви. Благодаря, господа министри. Три бързи въпроса. Първо за миграцията. Важно е това, което казахте, господин министър. Вие знаете също така, че тук обаче има и мръсни политически игри, когато се стигне до бройката и натиска. Всъщност, Малко съм очуден, че Европейската конференция се планира в Будапешта. Вие знаете, че ние имаме резолюция, която осъжда политиката на унгарското правителство. Това на първо място. Второ, можем да говорим за коефициент на разпределение, квоти за устойчивост и така нататък, но всяка държава членка ще заяви, добре, Нека да имаме емигранти, но нека те бъдат образовани, християни. Това не е Европата, която желаем. Повечето от тези, които търсят обежище, не са непременно добре образовани, не са и християни. Би трябвало да се разработи политика от парламента и комисията, която е далеч по-отворена. И накрая – Споменахте колко е важно върховенството на закона. Наистина е така. Би трябвало да се запитаме как да защитим това върховенство, какво се прави в държавите членки. Защо системно се лъже, когато се опре до върховенство на закона и права на човека? Моля ви да отговорите конкретно. Благодаря, Натали Грисберг. Благодаря. Аз също на свой ред най-сърдечно ще кажа добре дошли на господа министрите и техния екип. Аз говоря от името на държава, която е съседна на Люксембург. Като евродепутат бих искала да ви поздравя за вашата енергия, за политиките, които очертахте като приоритетни. Наистина ми се иска да запазите своята решимост и да се налагате така, както го правите още от 1 юли, както видяхме по време на тристранните разговори. Струва ми се, че я има политическата воля, що се отнася до политиката на миграция и обежище. Разбира се, необходимо е тя да бъде конкретизирана и да имаме съответствие между думите и делата. Думите ги има, сега ни трябват дела. Сесилия Викстрион вече обърна внимание на някои проблеми, свързани с непълнолетните. Това по дъблинския регламент. Аз ще доразвия въпроса. Имаме и проблем с непридружаваните малолетни. Родителите им понякога умират, докато пресичат Средиземно море. Има около 7000 такива непълнолетни деца вече на европейска територия. Те са уязвими, имат нужда от придружаване. Какво се предвижда тук? И на второ място Вие неведнъж споменахте основните права. В момента ние договаряме директивата за презумпция за невиновност. Надявам се работата да приключи преди края на люксембургското председателство. Надявам се в името на правата на човека да се работи в съответствие с Конвенцията по правата на човека. Ана Гомес Що се отнася до борбата с тежката организирана трансгранична престъпност, ще кажа, че част от тази престъпност са и деянията срещу фиска. Знаем, че тук има добре организирани структури – Същевременно е, в Европейският парламент беше създадена комисия по данъчни въпроси. Тя разглежда практиките и в Люксембург и на други места. Както казах и на други места, но в Люксембург като Чили се отварят вратите, трети страни наливат своите капитали – А що се отнася до незаконната миграция, искам да попитам дали Люксембург, който разчита толкова много на емигрантите, има съвет към Европейския съюз, който задушава Гърция. Гърция има огромен проблем с незаконната миграция и същевременно ние се опитваме да изгоним от еврото. Коефициентът за разпределение, който се предлага е абсурден 40 000, които търсят обежище. Люксембургското председателство ще обърне ли внимание и на тези абсолютно неморални златни визи, които виждаме предлагани в някои от държавите членки. Това също е корупционна схема, която внася престъпност. И накрая, по борбата с тероризма. Има връзка между чуждестранните бойци и децата на емигрантите, които се чувстват изолирани. Люксембургското председателство предвижда ли програма срещу радикализирането в затворите и в обществото? Ще се направи ли нещо и за сътрудничеството между разузнавателните служби, което просто не работи? Иляна Йотова – аз имам два съвсем конкретни въпроса. Първият ми въпрос е към господин Аселборн и вторият втория ми въпрос е към господин Шнайдер. Утре ние тук всички в тази комисия трябва да гласуваме един много важен доклад. Това е доклада Келер. Искаме да го гласуваме утре, няколко дни преди заседанието на извънредното заседание на съвета, за да подпомогнем и съвета и комисията в този толкова важен и труден въпрос за преместването на бежанците. След многото приказки, които изприказвахме за солидарност, за справедливост, аз имам един съвсем конкретен въпрос към вас, господин Аселборн. Какво чакате от този съвет? Ще има ли задължително разпределение на бежанци? Защото последният неформален съвет единствено 4 държави от 25 изявиха желание да приемат бежанци от тези 40 или 60 хиляди, които вече комисията предложи и какъв е вашия мандат, как вие ще подпомогнете този процес. И към господин Шнайдер. Господин Шнайдер, от а, повече от 4 години има едно досие, което стои в съвета и в папките на съвета и като че ли вече хвана пая жина. И това е досието за приемането на България и Румъния в Шенген. Преди 4 години Европейския парламент недвусмислено подкрепи двете държави в изпълнението на техническите критерии за присъствие в Шенген – от 4 години различни правителства в Европа намират своето основание да спрат участието на тези две държави в Шенген. Дали това ще бъде ромския въпрос, дали това ще, сякаш в другите държави той е решен, дали това ще бъде борбата с корупцията и организираната престъпност, сякаш България и Румъния са единствените две държави засегнати от този проблем, всеки път се намира достатъчен аргумент – Едновременно с това от България в момента се иска да бъде сигурната граница, сигурната външна граница на Европейския съюз, да се справи добре с огромния миграционен поток, който напоследък се засилва, след като бяха взети мерките в Средиземно море. И питам, какъв ще бъде, какво ще бъде усилието на Люксембургското председателство най-накрая този въпрос да бъде предвижен, поне отварянето на границите по въздух. Благодаря. Thank you. Благодаря, госпожа Уинберг. Благодаря, господа министри. Благодаря, господин председател. Благодаря на министрите за предадената информация. Вие представихте ясно предизвикателствата, проблемите, пред които сме изправени преместване, разпределение между държавите членки, миграцията, говорите за 40 000, 20 000, но тук имаме хиляди, които идват в Европа. Погледнете гарите в Рим, превръщат се в джунгла, в гета. Никой не говори за интеграцията. Проблемите са там, да, проблеми има и предизвикателства има, но интеграцията е най-големия проблем. Никой не говори за разходите. Но дори да има е, пари, какво правим тогава? Препращат ни към Лисабонския договор – когато държави в кризисна ситуация не биха могли да поемат повече мигранти, които трябва да се преразпределят в други държави членки. Но според мен никоя държава не може да бъде задължена да поема мигранти. И как ще, как ще се реши този проблем? Кой ще плаща? Може би трябва да се търси подкрепа на място. В Швеция имаше не референдум, някакво допитване, но какво решение се търси? Близо 100% е нараснал броя междувременно. а може би наистина може да почерпи опит от австралийския си колега в това отношение. Благодаря. Последния въпрос, госпожа Билт. Приветствам ви. Сред нас и съм съгласна с вашия подход към въпроса с миграцията, ударението, което поставите върху солидарността, директивата за студентите и научните работници и значението, което давате нея, но две неща, които не се споменаха. Борбата с дискриминация и въобще достава до документ, документи. Един въпрос, който е важен за нас в областта на сигурността, е въпроса с е, пътническите данни. Нека да кажа ясно на колегите – Решението на Европейския съд е свързано с съхраняване на данни, а не с регистрите и обмена на пътнически данни. Комисията до голяма степен изясни това и всъщност заместник председателя Тимерманс каза, изпрати писмено разяснение на решението и в което се казва много ясно. Има разлика между телеком данни имейли, при които има много по-висока степен на защита и данните за пътниците. Позволете ми накратко да кажа. Комисията отбелязва, че има разлика между системата изложен, за, е, заложена в директивата за съхранение на данни и е, тази, която се предлага е, за личните данни. Набирането на лични данни на лица на международни полети нивото на защита там е много по-низко. И в ред 61 на съдебното решение се казва, че трябва да има значима процедура за опазване на тези данни и ролята на парламента е именно да приеме такива гаранции. Какво мислите по този толкова важен въпрос и това погрешно тълкуване на решението на съда? Благодаря. Първо да дадем възможност на господин Хасанов, защото той трябва да си тръгне след е, като отговори на въпросите за миграцията и убежището. Благодаря, господин председател. За мен е, беше много интересно да изслушам всички изказали се и смятам, че нашата философия не е особено отдалечена от а, е, това, което мислите вие по досието за миграцията. Аз като европеец и люксембургец мога да отговоря следното на, на чешкия колега по въпроса за Люксембург. Да, ние водим едно интензивно сътрудничество между Европейския парламент, с Европейския парламент и е, е, Люксембургското правителство по всички въпроси, свързани с системата за LuxLeaks, системата на Люксликс. Но това не е изобретение на Люксембург. Люксембург е, по време на своето председателство, пък и по време на холандското и други председателства, които следват, ще бъде важен фактор, активен фактор по този въпрос. Първо, ние е, приемаме предложението на комисията, където се, в което се предвижда автоматична обмен на информация също така сътрудничим, ще си сътрудничим много интензивно с ОИСР по въпроса за БЕПС и всичко, което е свързано с това. Така че в това отношение Люксембург ще бъде гледа много положително на тези въпроси. Колкото до отговора ми е, на другите въпроси трябва да е много кратък. Просто не мога да развия сега темата, но основните права, по въпроса за основните права, не на съвета правосъдие и вътрешни работи, а на, всъщност на съвета по общи въпроси, ще се проведе дискусия по този въпрос. Именно Италия предложи е, това да се включи в дневния ред по време на италианското председателство и ще го направим по време на Люксембургското. Следващата седмица имаме неформално заседание на... в Люксембург. Ще говорим за методологията и мога да ви успокоя, че комисията работи наистина в един много толерантен дух, антисемитизъм, антиислямизъм, това са, както казахте вие, това са неща, които ние абсолютно не, не приемаме и ще отстояваме. Не бихме искали обаче в това отношение да посочваме една или друга страна и да, да вменяваме вина, но просто трябва да разработим една методология, която да следваме. Колкото до проблема с миграцията, Въпросите бяха малко е, разбъркани, е, но колкото за е, правото на миграция от Балканите, законната миграция от Балканите. Е, наистина трябва да търсим първо решение за преразпределение на тези 60 хиляди беженци, но трябва да работим и по текста за е, трети страни, е, е, е, мигранти от трети страни с е, сигурен происход, установен происход. Трябва да ви кажа, е, всъщност отговаря на госпожа депутатката, която попита постави е, този въпрос. Е, предвижда се е, държавите членки, които нямат опит и практика в презаселването и преместването, да бъдат, да помучат, да получат помощ от съвета. Много страни в съвета немско и френско говорящи, говорящи настояват именно е, този хотспот да функционира. Защото не е възможно е, този хотспот, е, дали ще бъде Италия или другаде, по принцип, принципа е важен. Сега за Унгария нямам потвърждение, но унгарците смятат да говорят с е, Сърбия за е, създаването на един хотспот е, център и там. По време на конференцията на министрите в Будапешта ще засегнем, ще работим и по този въпрос по-интензивно. По въпроса за ресурсите, да, трябва да се осигури ресурс, трябва всички държави членки да помогнат това отношение. Сега Дъблинския регламент и малолетни и непълнолетни. Въпросът е много е, деликатен. Трябва наистина да зачитаме е, правомощията, е, юриспруденцията на е, държавите членки, не държавите, това е, е тяхно право, но тук има различия в съвета, обикновено е така. Разбира се, обаче ще продължим да работим и ще търсим съгласие. Не бихме искали да прехвърлим топката на но Люксембургското председателство ще се постарае да направи всичко по силите си, за да може съгласие да се постигне още в, е, до края на тази година, за да се подготви почвата за първото 6 месече на 16-та година. Колкото до съвета за сигурност, разбирам Европейския парламент. В даден момент в пакета на комисията имаше и се включваше и този въпрос да се поиска от света за сигурност да излезе, да приеме резолюция. Мисля, че идеята не е лоша и намерението е добро. Не го казвам с присмехулно, но но наистина трябва да намерим начин за е, да спрем е, плавателните съда, лодките, които пренасят, е, превозват мигранти или в... Можем да си представим, че 304, по 300-400 души заедно с децата съществуват, бих казал, не живеят, по-скоро съществуват 2-3 дни, докато се доверят до Лампедуза при ужас, ужасни условия. Но да се бомбардират тези е, лодки в, е, на, на, на либийския бряг или в е, либийски териториални води, не знае дали това е решението. Във всички случаи обаче те трябва да бъдат неутрализирани. Дали разрушени, дали взривени, но трябва да бъдат неутрализирани тези плавателни съдове, които се използват за трафик. И тук им Либия е поканена да съдейства в това отношение. Тук не става дума да се мобилизират европейски е, военни части, но просто би трябвало обаче преди това съвета за сигурност да намери верния език и верната, верната формула, защото Либия и пристанищата Брук е, трябва наистина да, да трябва да се намери отговор на проблема по отношение на е, Либия и този въпрос. Сега аз не съм специалист по права на човека, по другия въпрос, въпроса за квотите, но е, квотите никога не са работили. Има държави, които очакват които казват, е, трябва да има държави членки, които казват, трябва да се наложат такива е, квоти. Квотите опират до цифри. Не бих искал да звуча песимистично, но вече сме стигнали критичната точка на приемане, за да има презаселване. Колкото за преразпределянето, прехвърлянето в други държави членки, аз е, ще направя всичко възможно страните, които не са координирали съответните числа да го направят. Доколкото разбирам, обаче, след като се вземе решение, задължението ще е задължително за реинсталиране, за презаселване. По миграцията мисля, че всички в тази зала проявяват е, добра воля. Е, така, е, да се свързват двете неща, тероризма и миграция са две различни неща, извинявам се, но не, да се спре приема на мигранти, това са най-бедните хора, сега, ако те понякога биват използвани от е, терористи, не бива да предричаме и да, да, да използваме това като е, предразсъда, който да ни е, да влияе на политиката да ни по отношение на мигрантите. Благодаря за това, че оценявате нашия демаш в, конс... в съвета. всички работим за Европа, макар че в съвета се отразяват, е, се отстояват и национални интереси, но вашата работа тук в Европейския парламент и вашето е, насърчаване на, на, на, във вашите страни е, насърчителните действия от ваша страна ще помогнат по тази бройка, е, свързана с е, приема на мигранти, ясно е, това се повтаря непрекъснато в съвета, но говорим за 60 хиляди. Очевидно 60 хиляди не решават проблема с миграцията. Цифрите, които предлага комисията, дали са 40 хиляди или по-малко, или са 100 хиляди, общо взето ако трябва да, ако ще постигнем съгласие на 20 юли за 60-те хиляди, ще съм доволен. Колкото до За 40-те хиляди подбрахме Италия и Гърция. Това се дължи и на инициативата на комисията. И тук трябва да се каже, че трябва да има разяснение по позицията на комисията. Не беше лесно да се а, направи това предложение, но все пак имаме някакво предложение, по което можем вече да работим. От тук нататък по отношение на достъпа на парламента, парламентът вече участва, парламентът присъства. Повече прозрачност от това, мисля, че не може да се иска. За Западните Балкани. Конференцията от Будапешт. Тя ще е на министерско равнище, както ви казах, и ако правилно съм разбрал, въпросът, който беше зададен от тази страна на залата, беше свързан с иммигрантите, които са католици. И мисля, че неговото твърдение не е вярно. Не се прави разграничение между иракчани, сирийци и прочие а, а, не ги питаме какъв е цветът на кожата им. Нито каква е тяхната религия и не правим, а, не предприемаме специални мерки за едните и другите. Има 5000 деца в уязвимо положение. Говорихме по тази тема по предхож... на предходния съвет и по правосъдни и вътрешни работи и действително трябва да се предприеме нещо, защото по някой път има и, и злопотреби с статута на децата. Има деца, които вече не са деца. А, за Гърция. Всеки се надява, че предложените условия или по-скоро зададените условия ще позволят да, се постигне някакво възстановяване, някаква мотивация за хората в Гърция. Разбира се, може да се очаква имиграционен натиск, така че на ниво съвет, както и вие тук в парламента, ще направим всичко възможно, за да помогнем на, на Гърция. За визите. Това не е предложение, основано на европейски а, текстове. По-конкретно златните визи. А, имате възможност да изкажете своята позиция по темата. за България и Румъния. Мисля, че по време на подготовката на работата на нашето председателство а, а, аз посетих и България и, Рум... и Румъния и се срещнах с министър-председателя на България и се надявахме, че ще можем да отворим границите, но изглежда, че по-настоящем няма възможност да се допуснат двете страни поне на ниво съвет. Няма да се откажем. Ще се опитаме да направим нещо, но честно казано не съм кой знае колко оптимистично настроен. Просто не виждам как ще влязат в е, Шенген тези две страни през следващите 6 месеца. Ще направим всичко възможно да се намери решение за България и Румъния. Мисля, че отговорих на въпросите. Much, Благодаря. Преминаваме към изказването на Етиен Шнайдер, заместник министър-председател. Благодаря много. Ще се опитам да отговоря на различните въпроси, свързани с списъците на пътниците и с тероризма. Във връзка с списъците на пътниците, е, готови сме да започнем преговорите с Европейския парламент и, бихме желали да се постигне споразумение и до края на нашето председателство директивата да бъде прията. Това е един от нашите приоритети – Ясно е, че текстът трябва да бъде добре балансиран. От една страна стои сигурността, от друга страна стоят гражданските свободи. Имаше предложение във връзка с директивата, но ние продължаваме да смятаме, че е полезна за борба срещу тероризма и организираната престъпност. Бих се радвал много, ако тези ако гласуването в комисията ли бе е положително, ще се опитаме да настоим пред Европейски съвет да реагира, да засили сигурността на гражданите чрез списъците на пътниците, нещо, което е приоритет на съвета още от е, януари. Що се отнася до съвместните екипи за разследване? Напълно се присъединявам към е, казаното от е, господин Киркопа, именно, че механизмът на съвместните екипи за разследване трябва и може да бъде използван по-добре. Това е важен инструмент. За това ще продължим да работим по, механ... по този механизъм. И още нещо по въпроса за тероризма. Що се отнася до радикализацията по интернет? Следенето на информацията по интернет вече е предмет на дейност на специално звено в Европол, започнало работа през юли и следящо опити на терористи да радикализират други по интернет. Участват много държави членки и инициативата има за цел да подобри стратегическата комуникация между държавите членки за сирийската криза, да се противопостави на пропагандата на Даеш и е, да се предприемат мерки за предотвратяване на радикализацията на млади хора. Във връзка с терористичната заплаха е, е установено, че Ислямска държава и Ал-Каида вече разполагат с е, достатъчно силен капацитет за извършване на терористични атаки тук в Европейския съюз и така, освен ефективните мерки срещу радикализацията тук в Европейския съюз, е необходимо да се съсредоточим върху превенцията по отношение на трафика на оръжие и да направим всичко възможно да се атакуват източниците на приходи за тези организации. Тероризмът представлява важна тема за Европейския съвет и за Люксембургското председателство. И тук искам да подчертая, че темата е особено приоритетна за нас. Споменах, говорихме за борбата срещу тероризма. Вече нееднократно поканили сме на срещи различни ръководители на служби, борещи се срещу тероризма в е, държавите членки. Правим същото и по отношение на кибертероризма. И накрая, по въпроса как да се избегне завръщането на чуждестранни бойци тук, в Европа. На практика това не може да стане, ако не си сътрудничим много тясно с трети страни. Такива възможности за сътрудничество вече съществуват, особено а, с Турция, където е възможно да се задържат а, бойците на външната граница на Европейския съюз и мисля, че е необходимо още повече да се задълбочи това сътрудничество с трети страни. Благодаря. Благодаря. Филикс Брайс има думата. Е, благодаря, господин председател. Нека да благодаря на всички депутати, които е, и изказаха своето насречение е, към нас и изказаха доверие в нас по множество важни въпроси. Ще се занимаваме с незаконодателните въпроси в работата на председателството но има и е, законодателни актове, по които е, бяха зададени въпроси. Ще отговоря на въпросите в реда, в който бяха зададени. Господин Енгел подчерта въпроса за европейското гражданство и факта, че вече 20 години темата остава отворена. Съгласна съм с него. Организираме конференция заедно с съда на 15, 14 и 15 септември в Люксембург по въпроса за европейското гражданство във връзка с правосъдието. Така ще направим връзка с регламент Брюксел 2А и ще засегнем европейското гражданство във връзка с други права, права свързани с отделните граждани, техните семейства и така нататък. Това ще обсъдим след лятната вакансия. Госпожа Сипъл спомена инструментите за сътрудничество в съдебен план – и искам да я уверя, че и ние смятаме, че тези инструменти са много важни и че е, не се използват достатъчно. Затова сме предвидили среща с комисията на ниво вър... Е, високопоставени държавни служители в държавите членки. Е, организираме семинар, за да анализираме какво се случва, да оценим начина по който се използват инструментите за съдебно сътрудничество, да видим дали достатъчно се използват и въобще да видим какви заключения можем да извлечем. Що се отнася до въпроса, свързан с дискриминацията срещу хората ЛГБТИ? Тук също съм съгласен с вас, че темата е много важна и заедно с Агенцията по основни права на края на ноември организираме семинар, на който ще се занимаем с престъпленията, мотивирани от омраза. Това е тема, по която нашето председателство, а и всички останали председателства, според мен, трябва да работят много сериозно, защото е недопустимо да има такава дискриминация на нива Европейски съюз. Господин Киркоп спомена, един законодателен въпрос, именно защитата на данните. Той спомена промените в технологиите. И да, действително, точно това се опитваме да направим сега във връзка с пакета за защита на данните и да вземем предвид възможности, които не са свързани с една или друга конкретна технология, а да се формулира рамка, която да няма нужда да се преформулира с всяко едно ново технологично развитие. Тоест, е, е, закон, е, правната рамка да е способна сама да еволюира спрямо технологията. Благодаря на госпожа Интфел и, Интфелд и другите депутати, които се изказаха по темата защита на данните. Ние имаме твърдото намерение да приключим работата по пакета и директивата. Господин Албрехт ще е, говори за тристранния диалог от вчера, който мина много добре. И ние имаме за цел да постигнем съгласие по пакета преди края на годината. Трябва да приключим работата по директивата в съвета през октомври. Работим по темата интензивно, работим успоредно с е, е, парламента. Надяваме се, че за парламента това е приемливо. Целта е да успеем да приключим работата преди края на годината. Господин Киркоп зададе въпрос, който обаче не съм сигурен, че разбрах достатъчно добре и той не е тук, така че няма как да го уточня а, с него, а именно за ресурсите. Дали Люксембургското председателство разполага с достатъчно ресурси, за да се занимае с тези теми? А, мисля, че отговорът е да. И то за втори път. Сега, по въпроса на госпожа Сържентини за радикализацията. Тук а, съм също съгласен с изразените от вас безпокойства. Заедно с комисията организираме конференция на 19 октомври в Брюксел, на която ще се обсъдят възможните мерки в съдебен план срещу радикализацията. Целта е, разбира се, да не се работи само чрез репресивни мерки. Напротив, задача, една от задачите на председателството е да обърне специално внимание на превенцията в областите, които ни вълнуват. И така, много повече внимание трябва да бъде обърнато на превенцията на радикализацията. Не можем да се занимаваме само с репресивни мерки срещу вече е, настъпилата радикализация. Затова ще имаме тази конференция през октомври и заключенията от конференцията ще бъдат включени в дневния ред на съвета на министрите на правосъдието. Тоест, министрите на правосъдието ще а, имат а, задача да обсъдят тези заключения. А, конференцията няма да остане просто източник на поредните препоръки, които събират прах. Сега, по отношение на взаимното признаване. За да може да функционира то по-добре, трябва да работим върху всички налични инструменти и да има яснота по отношение на гаранциите за процедурно съответствие. Това е необходимо, за да се постигне взаимно доверие. Тук са много важни две директиви. Първата за достъпа до адвокат и втората, която обсъждаме е по-настоящем, за правната помощ. Тя напредва по-бавно. И още една трета, която е най-трудна за финансовите измерения. Много е важно по отношение на взаимното признаване на съдебни решения да постигнем възможно най-много, да не се ограничаваме. Въпрос на госпожа Ферара за Европейската прокуратура. Нека да ви уверя, че Европейската прокуратура е един от приоритетите на Люксембургското председателство. Нашата цел е да защитим финансовите интереси, но ако искаме да разширим обхвата на дейност на прокуратурата, ще е необходим нов мандат. Това ще се постигне доста трудно и ако стане, доста ще се забави дебатът за въвеждането на Европейска прокуратура. По принцип работата по прокуратурата вече тече не е лесно, достатъчно много са трудностите и сега. Затова, честно казано, мисля, че да, можем да обсъдим предложената от вас тема за по-нататък, но в краткосрочен план предложението не е реалистично. Просто прокуратурата ще трябва да се занимае с защитата на финансовите интереси. А от там нататък въпроси като ДДС и прочие няма да се обсъждат от прокуратурата. А, госпожа Интфелд зададе въпрос за съхранението на данните, които са събрани. Комисията не е подела инициатива. Срещнал съм се с трима комисари по тази тема и тримата казаха, че може да има инициатива на комисията, но се вижда, че не само, че няма такава инициатива и няма да има. Съгласен съм обаче с вас, не е допустимо да чакаме в крайна сметка от април 2014 година се обсъжда темата, различна е системата в 28-те различни държави членки. Е, има различни е, законодателни процедури, така че ситуацията не е приемлива и мисля, че на ниво съвет е добре да имаме е, обща интерпретация, но не мога все още да ви кажа какви ще са заключенията може да а, бъде пълно отхвърляне, може да бъде пълно приемане. Нямам никаква представа до какво ще стигнем, но най-важното е да успеем да постигнем съгласие по темата. Ще има ли законодателна инициатива? Още няма как да се каже. При всички положения темата ще бъде в дневния ред на Люксембургското председателство. Няма обаче най-вероятно да успеем да приключим с нея, така че ще прехвърлим на следващото председателство. Приключвам съвсем скоро. Госпожа Ларискин също ни насърчи по отношение на а, работата по защитата на данните. А, съветът е, изглежда се приема като най-основният източник на проблеми тук, а пък трябва да ви кажа, че по някой път на точка на съвета проблемите идват от парламента. или иначе е, след Лисабонския договор съответната класа вече не съществува и възможностите за законодателни дебати без лайвстриминг не съществуват. Госпожа Грисбек говори за презумцията за невиновност. Работим по съответната проекта директива, напредваме добре. Като цяло, мисля, че ще успеем да приключим работата по време на Люксембургското председателство. От друга страна, що се отнася до вашето желание да се надхвърли предвиденото в областта на наказателното право, е не осъществимо, защото се използва за правно основание член 88 в който се говори е, изрично за наказателно право. Разбира се, трябва да видим каква е интерпретацията на наказателно производство. Може да се постигне някакъв компромис, но що се отнася до правно основание, нямаме кой знае какъв друг избор. Благодаря, това бяха моите отговори. Thank you very much, Felix. Благодаря. Не направих много коментари във връзка с заседанието на вътрешните министри мината седмица, но така или иначе сега ще кажа няколко думи. Знаем, че тук опираме до една много деликатна тема, що се отнася до преразпределението на емигрантите. Темата очевидно беше трудна за обсъждане. Разбира се, съветът беше неофициален, но е, беше проведено много добро обсъждане. На второ място господин Албрехт говори за започването на триалога. Много добър старт за председателството и мисля, че това е и правилното отношение. Иначе мога да продължа с множество примери. Благодаря ви за отговорите днес. Иначе нашето заседание се излъчва в интернет, дори да сте видели някои колеги да си тръгват, то не е защото нямат интерес, те могат да проследят заседанието и в интернет. Благодаря на всички колеги за техните въпроси. И разбира се, благодаря на нашите гости. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа през следващите 6 месеца. colleagues, we are uh, running uh, a little bit late, understandably. Колеги, малко закъсняваме, както можеше да се очаква, затова веднага ще премина към следващата точка. Ян Албрехт ще ни представи последната информация относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Това са резултати от тристранните преговори. Благодаря ви, колеги. Започнахме тристранните преговори по регламента за защита на данните на 24 юни след като съветът на Европейския съюз одобри общия подход на 15 юни. Приветстваме тази стъпка. И сега, благодарение на Люксембургското председателство, мисля, че наистина ще можем да приключим работата по пакета за защита на данните до края на текущата година. Ние започнахме вече преговорите по регламента. Вчера беше втората тристранна среща по първия съдържателен въпрос за интернет прехвърлянията на данни и международния обхват на регламента. Глава 5, член 3. Обсъдихме определенията и завършихме тристранната среща, като решихме, че по повечето въпроси по член 3 е постигнато удовлетворително съгласие между комисията, парламента и съвета. Все още има някои въпроси, които ще трябва да се дообработят – за да се стигне до компромис. Надявам се това да стане на следващата тристранна среща в средата на месец септември. Но така или иначе, мисля, че ние стигнахме до добра основа за споразумение. Нека ви кажа докъде сме стигнали. На първото заседание получихме потвърждение от страна на председателството. Това беше повторено от господин Феликс Брац, че съветът е приключил общия подход по директивата и се предвижда пакет директива и регламент. Работата трябва да завърши до края на годината. Uh, Освен това, се съгласихме, че ще обсъдим главите, членовете, делегирането. По всеки въпрос това е важна тема за парламента. Освен това е и политическа тема, кои актове са делегирани и кои за изпълнение. За нас е важно да финализираме преговорите до края на годината. А за международните трансфери и международния обхват все още, както казах, има някои проблеми, които трябва да се решат. По териториалния обхват мисля, че най-важното е принципа за разположение на пазара. Така че да бъде ясно, всеки, който работи на европейския пазар, ще трябва да се съобразява с новите норми за защита на данните, като това се отнася за всякакви данни. Мисля, че решението е важно, защото то е стъпка по посока на хармонизацията. Представихме позицията си в съвета. Има съгласие, както казах, много важна стъпка. Също така в тези преговори, ако разгледаме какво се прави от трети страни, що се отнася до защита на личните данни, и тук би трябвало да отчетем доколко има адекватност и каква е позицията на парламента. Знаете, че Съдът на Европейския съюз също прави своите проверки по защитата на данните. Ние искаме парламента да участва по-активно, но също така и да проявим по-голяма гъвкавост. Може би при окончателното споразумение няма да настояваме за делегиран акт по абсолютно всяко решение за адекватност, но ще настояваме, може би, при преразглеждането на решението за адекватност да се отчете недвусмислено позицията на парламента. Струва ми се, че така ще има и по-голямо доверие в работата на комисията. Доста говорихме и за достъпа на трети страни до данните, съхранявани в Европа – беше посочено, че трансферите на данни могат да се извършат единствено съгласно нормите за защита на данни в Европейския съюз, дори данните да се прехвърлят извън Европейския съюз. Това вече е абсолютно ясно от чапото на член 40. Много е вероятно и някои от останалите висящи въпроси да намерят своето решение. Така или иначе, ние поискахме пояснение по новия член 43. Същевременно решение на съда не може да има примат над нормите на Европейския съюз за защита на данните. Имаме предвид, например, делата между Microsoft и САЩ. И Ясно е, че не би трябвало такива дружества да бъдат задължавани по американския закон. Нещо друго в тази глава сътрудничеството с трети страни по прехвърляне и разкриване на данни – трябва да се определи границата, до която се стига. За момента мога да кажа, че по никакъв начин ние не сме прекрачили червената си линия, съобразяваме се с директивата от 1995 година – Посоката е много добра. Надяваме се да имаме е, варианта на регламента до средата на септември. Доста кръгове вече се проведоха, обсъждат се по-спорните глави. Всички от тях са важни, разбира се. Но някои от текстовете за основни права, индивидуални права са по-спорни. Спорни са и текстовете за надлежния контрол. Но ние се придържаме към позициите си на първо четене гласувани през март мината година. До тук сме стигнали, имаме екип за преговори. Някои от членовете на този екип не са тук, как са в ФОС, например, не виждам другите колеги винаги може да се обърнете към нас, ако ви интересува докъде сме стигнали. Наистина желаем повече хора да участват, защото преговорите са много технически по характер, но аз съм оптимист. Мисля, че подходът на съвета и комисията е добър и ще финализираме споразумението до края на годината. И пак ще кажа, през есента чакаме общия подход на съвета и по директивата, за да се преговаря паралелно. Благодаря. Okay, thank you. Um, colleagues, are there any um, comments or questions? Уважаеми колеги, има ли въпроси и изказвания? Обикновено само чуваме доклада за уведомление. Ана Мари също присъства на тези преговори, но в момента не е в залата. Нека преминем тогава към шеста точка. безопасно използване на дистанционно управляемите летателни самолети и безпилотните летателни апарати, госпожа Сурая Пост. Благодаря ви. Първо искам да кажа, че благодаря на колегите за техните предложения. 52 изменения бяха предложени, повечето от тях са сходни по смисъл. Поставя се акцент върху защитата на правата. Разговаряхме с докладчиците в Сянка. Компромисът се обсъжда и ще бъде представен през септември така или иначе трябва да имаме една разработена рамка за тези безпилотни апарати, рамка на европейско ниво, ако искаме да опазим правата на гражданите. Също така Европейската комисия трябва да представи проучване за отражението на този текст именно върху правата на гражданите, да се разговаря и с заинтересованите групи. Това е всичко, което имах да кажа. Ако колегите имат нещо да добавят, са добре дошли. Ja, jag glömde en sak. Okej, okay, the... Um... Jag glömde en sak. Eh, nästa möte som vi i skuggpreparatörer kommer още нещо, може би, трябва да добавя. Следващото заседание е на 1 септември, а гласуването на 3. Да, благодаря. Наистина щях да попитам за това. Тук водеща комисия е транспортната комисия. Сурай, разбира се, се спря на измененията и на крайния срок за тях. Виждам, че има интерес към темата, обаче господин Коелю. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да поздравя нашия докладчик по становището. Благодаря и за усилията за готовността за компромис. Ние, разбира се, ще обясним нашите позиции в Комисията по транспорт. Там ще представим гледната точка на Либе. Наистина има доста изменения, много повече от очакваните, което показва колко важна е темата – за всички нас, всички политици, всички държави членки. На първото заседание на докладчиците в Сянка постигнахме много добри резултати. Принципно имаше дух на съгласие. А мерките, които всички приемаме, наистина обръщат внимание на отрасли като туризма за економиката на Европа, цифровия дневен ред. Извинете ме, господин председател, казва оратор, аз като Чили сбърках всъщност с моето изказване – не госпожа Грабини, а госпожа Пост, но пак исках да благодаря за заседанието. Много беше полезно, за да говорим наистина за правата на гражданите и тяхната защита от безпилотните летателни апарати. Ние не искаме в никакъв случай обаче да нападаме самата индустрия, която произвежда летателните апарати. Тя трябва да продължи да се развива. Пазарът е необходимо също да бъде защитен. exatamente com isso, com a dimensão da segurança. Необходимо е да се развиват технологиите за сигурност. За това имаше и изменения в този дух – Разбира се, когато се злоупотребява с технологиите, се посяга на правата на гражданите и това вече може да има неописуеми последствия, но от името на НП мога да кажа, че ние ще работим заедно с госпожа Пост, надявам се да гласуваме през септември и също така се надявам комисията по транспорт да обърне внимание на нашите позиции. Благодаря, Карлос. Трябва да кажа, че и аз вече съм изморен. Извинете, Сурая. Трябваше да кажа, че Карлос Коелю е докладчик в сянка от НП и сега госпожа Албио от името на ГОЕ. Gracias. Благодаря. На първо място много положително можем да оценим работата на докладчика госпожа Пост и постигането на сериозен ангажимент. Измененията на ГУЕ бяха включени изцяло, като те имат за цел защитата на правото на личен живот. Тези летателни апарати не бива да се използват и на публични места, защото така се посяга на правото на протест, правото на сдружаване. Това е много важно. Трябва също така да обърнем внимание на организациите в областта права на човека. Разбира се, водещата комисия е тази по транспорт, но мисля, че позициите на комисията Либе също трябва да се зачетат, защото за нас са много важни основните права. Е, трябва да се избегнат скандали като тези с предприятието Hacking Team, използване на частно дружество, нещо, което е опасно, когато се събират нашите данни. След това в Испания беше установено, че незаконно се събират данните на социални и обществени активисти и така наистина се посяга на правото на протеста. Това е право, което е напълно законно. Необходимо е, разбира се, летателните апарати да се използват за предназначените ам, цели, но те трябва да подлежат на съответния контрол и проверка и да се следи как се използват от частни лица. Това е много важно за нас. И накрая, по някои от измененията относно предприятие, което произвежда летателни апарати, ние не можем да позволим тази индустрия да се развива както си иска, неконтролирано. Много е важно да има социална отговорност и зачитане на основните права. Finally... Благодаря. И накрая за зелените в сянка докладчика госпожа Фалеро. Благодаря, господин господин председател. И аз благодаря на Сорая за добре свършената работа. Тя беше много отворена и така приемаше предложенията за изменения от наша страна. Това улесни работата по стигане на общо становище. Въпросът обаче, който засегна преждеговорившата ми колега от ГОЕ, за апаратите с двойно предназначение, с, за двойна употреба. Спомена се, че те могат да се използват и за военни цели, но в друг контекст, разбира се. При едно не много ясно военно предназначение, двойна употреба, както казах, затова бих предложил на Сарая да възприемем и този пункт, е, който обсъдихме в срещите ни, защото важно е, когато един, едно такова безпилотно летателно средство се използва за граждански цели в една дадена страна, е, тогава този същия дрон може да се използва и за военни цели. Може и да се изнася такова производство. И тук вече се явява, въпро... явява въпроса за двойната е, употреба. И така, че трябва да разпишем това черно на бяло. Ние ще излезем с е, предложение към Сорая, за да се възприеме това в текста. Това беше в, е, така като реплика на колегата от Гое. И още нещо, нещо, което ни се струва не е достатъчно ясно формулирано в текста, в 13 е, компромис, но това можем в двустранен план да обсъдим заедно. Благодаря. Някакви окончателни думи, заключителни думи имате ли? Не, във всъщност е, мога да кажа, че приемам тази гледна точка и заедно ще обсъдим допълнително тези въпроси при септември, е, в септември на следващата ни среща. На 3 септември, е, казва председателя. И така, колеги, благодаря, благодаря Сарая. Сега следващата точка от дневния ред ще бъде заседание на координаторите в 12.30.